Bien, chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux euh, et sur l'adoption de l'ordre du... Уважаеми колеги, предлагам ви да започнем работа. Ако нямате нищо против, предлагам две изменения в дневния ред. Първо, относно разглеждането на проект измененията на доклада на госпожа Ламбер относно въздействието на кризата върху достъпа до услуги на най-уязвимите лица, предвидена като точка 6 в дневния ред. Тази точка по непонятни за мен причини ще бъде отложена и ще разгледаме след точка 9. Също така, разглеждането на проекто становището на колегата Кунц относно преосмисленето на образованието, предвидено под точка 16, ще бъде разгледано преди точка 15. Ако няма някакви възражения или искания за допълнителни изменения, предлагаме, предлага, преминаваме към следващата точка. Съобщение на председателката. Имам а, пет такива. Първо, относно устните изменения, съгласно новото предложение на Комисията по конституционни въпроси, които се прилагат за пленарни заседания, за да има възражения към устни изменения, трябва на малко 5% от членовете да изкаже своето възражение. В този случай устното изменение не може да бъде гласувано приложено към нашата комисия, това правило означава, че трима члена на комисията трябва да, са, да извършат своето възрешение и това правило се прилага от днес. Второто е свързано с стратегията за цифровият пазар. Може би със сигурност всъщност. Знаете, че в момента Комисията по вътрешния пазар работи по резолюция въз основа на член 110 от правилника, като този, тази резолюция посветена на единния цифров пазар подготвя се за юлската пленарна сесия като тази резолюция е свързана с съобщение на Европейската комисия, което ще не бъде направено същия този ден. Комисията ИМКО попита всички заинтересовани, помоля всички заинтересовани комисии да предложат параграфи, които да бъдат включени в тази проекто резолюция. И сред комисиите, които според нея могат с основание да допринесат за тази резолюция, с пълно правило беше включена и нашата комисия по заедост и социални въпроси. На заседанието на 22 май координаторите одобриха приносът на нашата комисия към тази проекто резолюция. По този начин успяхме да спазим предвидените срокове. Тези срокове не ни предоставиха възможност да разгледаме тези изменения в пленарна зала. Надявам се никой да няма нищо против, тъй като уверявам, че координаторите отразиха становището на всички членове на нашата комисия. Проекто резолюцията ще ви бъде изпратена по електронен път. Трето съобщение засяга преговорите за фонд за приспособяване към глобализацията. Безспорно всички вече знаете и си спомняте, че от край на миналата година Нашата комисия одобри мандата за преговори на Европейската комисия и че този мандат се смята за една от ключовите, една от ключовите политически решения, одобрени от Европейския съвет на заседанието му на 6 и 8 февруари и че въпреки това политическо решение Ирландското председателство не получи заседание, мандат, на, мандат на заседанието на миналата седмица, за да се започнат преговори. Ето защо председателството възнамерява да представи досието директно на е, съвета ЕПСКО на 20 юни, като се очаква преговорите да започнат чак през литовското председателство. Дали докладчикът на Мариана Аркинс иска да каже нещо? Госпожо докладчик, имате въпрос думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде кратка, тъй като да предоставяте по-голямата част от важните сведения. Неоднократно съм разговаряла с Иранското председателство и те ме увериха, че са положили всички усилия, включително и чрез двустранни контакти с министри и ръководители и държавни ръководители на страни, които се противопоставят на фонда за приспособяване към глобализацията, но до момента безуспешно. Те не успяха да получат мандат на Корепе и ще се опитат да получат такъв от съвета ЕПСКО. Аз ви предлагам да обмислим възможността да поискаме гласуване на доклада на пленарното заседание през юли, за да поставим, да докажем натиск върху съвет ЕПСКО, който ще се в края на месец юни. Действително да оставим тъпката в тяхното поле, от тях зависи. И това е моето предложение. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря ви за това предложение. Смятам, че мога да изготвя едно писмо от ваше име до съответният компетентен министр от Ирландското председателство, отговарящ за досието. Съветът ЕПСКО също ще бъде осведомен, когато разглежда това досие в дневния си ред. Като света на писмото е да, да подчертаем колко големи са очакванията ни ЕПСКО да получи мандат. А ако това не се случи, ще е, приемем текста на първо четене на пленарно заседание в юли. Тоест ще включим е, това досие в дневния ред е, и разбира се може да отеглим тази точка от дневния ред, ако бъде даден мандат на съвета ЕПСКО на 20 юни. Питам това предложение приемливо ли за членовете. Малко се притеснявам, тъй като координаторът на НП не е тук. Госпожо Баро, като докладчик във всяка, може би ви може да кажете нещо по това предложение. И ако го приемете, евентуално ще може да бъдете и координатора си да го направи. Напълно съм съгласна с предложението на госпожа Харкин. Струва ми се, че при настоящите обстоятелства нямам какво, нямаме какво друго да направим, нямаме какво повече да направим. Може да зададем устен въпрос на пленарното задание през юли. Струва ми се, че в инструментът с в набор инструмент, с който разполагаме, устният въпрос е един етап. Но мисля, че трудно можем да включим този устен въпрос в дневния ред а, за юлското пленарно заседание, тъй като наближаваме края на мандата и дневният ред за всяко пленарно заседание става все по- и по-натоварен. Така че трудно ми се струва да получим устен въпрос за юрската пленарна сесия. Струва ми се, че писмо до Ирландското председателство с заплаха за гласуване на текста на първо четене трябва да бъде достатъчно. Ако се съгласим да изпратим това писмо до министъра, заплашвайки го да включим доклада за гласуване в пленарна зала през юли, тъй като това по-лесно може да го получим. По-лесно се включва текст за гласуване в пленарна зала. Ако вземем това решение и заплашим министра, ще трябва действително да пристъпим към гласуване през юли, ако съветът ЕПСКО не даде мандата за водене на преговори. Затова се обръщам с въпрос към основните заинтересовани членове на комисията, а именно докладчикът, докладчиците в сянка и координаторите. Готови ли сме да гласуваме на първо четене през месец юли, ако на съвета ЕПСКО на 20 юни не се вземе никакво решение. Това е решението, което трябва да вземем. Разбирам, че докладчикът е съгласна. Аз съм съгласна с нейното мнение. Con la idea de intentar llevarlo al pleno. Да. мисля, че можем да приемем това за пленарното заседание. В нашата е, електронна поща сме ви оказали, че ще, ще, в летрата, в, в писмото ще покажем, че ако се получи съгласие от ЕПСКО, ще оттеглим тази точка от дневния ред. И дори ако приемам мандат за гласуване на първо четене, ще оставаме отворени, имаме готовност за ускорено преговаряне до второто четене. Естествено, че ще се консултирам с докладчиците в Сянка и докладчика преди да подпиша и да изпратя това писмо. Четвърто съобщение, една много добра новина за вас. Нито едно искане за превод не, трябва, не се наложи да бъде отменяно. Пето, електронните досиета от заседанията и излъчването по интернет. Досиетата е, могат да бъдат видени в е, файла и e митинг, включително. А заседанията, които се предават по интернет, могат да бъдат проследени директно на живо. И слава Богу, точно това е целта да съхраним досиетата, за да Накрая, приемане на протоколите, предлагам да приемем протоколите от заседанията 8 и 9 октомври, 6 ноември, 13 ноември, 19 ноември, 28 и 9 ноември, 6 декември, 18 декември, т.е да приключим с 2012 година. Приемат се. Сега стигаме до четвърта точка, по която ще дам думата на нашия докладчик Оли Кристенсен за прилагане на стратегията на Европейския съюз за младеща 2010-2020 година, казва е, е, председателката. На този етап трябва да разгледаме измененията по доклада, който е по наша собствена инициатива. Бяха внесени 57 изменения. След което, възоснова на тях бяха подготвени и 15 компромисни изменения. Становището е предназначено за Комисията по култура, която е сезирала и Комисията по регионално равни... развитие, Комисията за култура, и е, господин Папа Николао от... отговаря за това от групата на НП. Знаете, че ние искахме да се включим в работата по тази тема, но комисията, която подготвя подобен доклад, не пожела това. Надявам се, че ще успеем да съгласуваме всичко до разглеждането на документа в плена, на пленарно заседание. Господин Кристенсен. Так for det, fru formand. Øh, og først og fremmest tak til alle Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка, за изключително бързия отговор по това становище бяха внесени 57 изменения, които са и базата на 15-те компромисни изменения, които ще гласуваме тази седмица. Както знаят докладчиците в Сянка, бяхме подложени под натиска на времето и ни беше трудно да изготвим на време становището за Комисията по култура. Това беше необходимо, за да може тя да го вземе предвид. За съжаление, не можахме да проведем подробна дискусия по измененията. Това ще стане днес. Освен освен това, трябваше да работим и без писмен превод на компромисните изменения. Все пак успяхме да постигнем съгласие по отношение на съдържанието на компромисните предложения, благодарение на добрата работа с докладчиците в Сянка. Комисията по културата ще получи нашето становище а, и ми се струва, че имаме повод да се гордеем с свършеното от нас. Идеята е да се направи оценка на първите три години от прилагането на стратегията и да се вземат предвид предизвикателствата, които ще, на които ще се натъкне стратегията през следващите три години. Изключително съм щастлив, че успяхме да изготвим наше становище, водещата комисия, Комисията по култура. Беше важно да имаме и становище от наша страна, така че то да се включи в проекто доклада. Ние се съсредоточихме върху въпросите, свързани с трудовия пазар в нашето становище, като сега бих искал да посоча основните елементи, по които постигнахме съгласие. Всъщност постигнахме съгласие по всички елементи, много по малко останаха разногласия. Така, например, имаше известни разногласия по въпроса за стажовете и това дали те трябва да бъдат заплатени. Струва ми се, че в крайна сметка стигнахме до добро компромисно предложение, а именно нуждаем се от добра компенсация без значение каква е продължителността на стажа. Решихме също така, че е необходимо да се намери баланс, като се почерпи от предишния цикъл на прилагане на стратегията, да се почерпи опит, за да се приложи за следващите три години. Решихме също така, че е необходимо първоначално стратегията да тръгне по-силно, като да и се даде и съответният ласък през следващите три години. Необходимо беше да се вземат предвид и социалните аспекти. Знаем, че в момента един на всеки четири младежи в Европа е безработен, затова трябваше да се постави акцента и върху този момент. Очакваме Комисията по култура да вземе предвид нашето становище и да включи предложенията ни в доклада. По този начин ще имаме и добра стратегия за младежите и за напред. La parole Лопе Фонтанье. Благодаря много. Давам думата на Вероника Лопе Фонтани. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на докладчика ни за добре свършената работа, както и за е, усилията положени да намери компромисни решения, защото не винаги беше лесно. Аспекта свързан с заетостта, който беше добавен към неговия доклад, може само да го обогати. Ние много дълго мислихме дали стъжантите трябва да получават възнаграждение или не. Смятам, че за всяка извършена работа младите хора трябва да получават заплащане. Но най-важното е да им се даде възможност да бъдат наемани и от малки предприятия, без това да отежни особено бюджета на малките предприятия. И за това говорим за адекватно компенсиране. Тези, които работят, трябва да получават някаква компенсация под формата на заплащане. Разбира се, не можем да определяме някаква конкретна заплата. Но важното е, че се споразумяхме по принципа и постигнахме договорености и по другите изменения. Отново поздравявам докладчика за добрия доклад и за добрата му способност да се вслушва в становищата на докладчиците в Сянка. Данута Язловецк. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam pogratulować sprawozdawcom. Благодаря. И аз искам да добавя моите похвали към добрият отличния текст на доклада и да благодаря на докладчика, че прие нашите изменения, които наблягат на качеството на стажовете. За един млад човек, който те първа започва професионалния си живот, качеството на стажа е от изключително значение. Това е първият му контакт, първият му досек с света на труда и в доклада се по подчертава значението на увеличаването на заедостта и, и а, благодарение на а, а, стажовете. И това е една инвестиция за предприятията. Във втория параграф се говори за цената, която ще се заплати, ако не се предприемат действия. Трябва да се наблегне на този аспект. Много често пасивното отношение а, струва много, но твърде рядко говорим за това. Отново поздравление за докладчика. Благодаря, Надя Хирш. Благодаря. И аз се присъединявам в благодарностите към докладчика. Смятам, че договорените компромиси е, ни позволяват да предадем на Комисия по култура едно много богато становище. Е, проблема с заедостта е един от най-сериозните пред младите хора в Европа и трябва да бъде отчетен във всичките му аспекти. Е, ще подкрепим всичките изменения. Благодарим на докладчика за готовността да преговаря и да изслушва чуждото мнение. Е, неуспеха в училище също е важен аспект е, трябва да, да съсредоточим усилията си върху отказа, а, преждевременния отказ от, да, на учениците да продължат образованието си. Това имам пряка връзка с заетостта. И, а по отношение на стажовете намерихме много добър компромис, всички възможности, е, бяха включени, качеството на стажовете, възможността да научат нещо по време на стажа, не само да ходят да фотокопират е, материали или да вносят кафе. Наблягаме на необходимостта по време на стажа младите да прибият опит и познания. Благодаря ви. Благодаря. Малика Бена. Бато. Благодаря. Вчера в Комисията по култура също имахме е, е, дебат и стигнахме до обща позиция. Искам да благодаря на докладчика за становището. Ние работихме заедно и, и го подкрепяме. Радвам се особено, че се отдава значение на качеството на работата, правото на труд и на прилично заплащане е, беше споменато, че е важно по време на стажовете младите да научават нещо, а не просто да са заети и затова качеството на стажа е от съществено значение. По компромис е, Д ще гласуваме за но не бихме желали да участваме в подписването, защото когато се говори, че има 3 милиона свободни вакантни работни места, за нас това е проблемно. Понятието вакантно място. Ще гласуваме за, но не искаме това да да се знае. И съжалявам, че не успяхме да убедим колегите, че е важно да се спомене, че доходите трябва да отговарят на законодателството за минималните заплати, защото заплащането, включително и когато младия човек е на стаж, трябва да отговаря на законовите норми така че съжаляваме за компромис Ел. Вчера имаше среща на двамата министри на заетостта на Франция и Германия, където се роди една доста интересна идея, а именно да нещо като програма разум, само че за професионалното образование. Тоест, да се изпращат а, млади хора на стаж в предприятие, което е в чужбина. А, този проект а, за професионално обучение в друга страна а, е много интересен. В момента се обсъжда от Франция и Германия, но а, би било много интересно, ако се разработи и се развие в цялата еврозона. Смятам, че това ще бъде много важно за приобщаването на младите към социалния живот, и така че е хубаво да обърнем внимание на този въпрос. Благодаря. Мерси, Евлин Регнер. Благодаря, Евлин Рейнер, с което изчерпваме списъка с ораторите, освен ако комисията не желая да вземе думата. Да, не, да. Не може да решите. Добре. Госпожа Рейнер. Благодаря, госпожо председател, председател мога само да ви благодаря а, и да кажа няколко думи за стратегията за младеща. Най-важното в това отношение е държавите членки да положат още повече усилия, така че на практика да може да се приложи това, което предлагаме. Нуждаем се от много повече от усилия от много повече усилия от тези, които а, разполагаме днес. Нуждаем се от приобщаваща активна политика, която да е обърната към младежите, като същевременно се приемат и специфични за това мерки. Това е становище по собствена инициатива. Надяваме се, че то няма да бъде последното. Надяваме се, че всичко, което фигурира тук, ще бъде включено и в следващите ни доклади. Благодаря. Благодаря, казва председателката. С това изчерпахме списъка с ораторите. Сега нека да чуем докладчика. Так øh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за направените коментари. Повечето от тях бяха положителни. Бих искал да се спра накратко на въпроса за стажовете и а, това дали те трябва да бъдат платени или не платени. Не сме казали, че те трябва да са неплатени, просто казваме, че трябва да се получи достойно възнаграждение за тях. И когато водехме преговорите по различните изменения, просто трябваше да намерим най-малки общ знаменател, за да може да се стигне до компромис. А, нямаше да говорим за компромис, ако всеки беше получил това, което искаше. Тоест, всеки трябваше да отстъпи в някои отношения, за да се намери златната среда. Това се отнася и до изменение ЕО във връзка с достойното възнаграждение. Искахме да използваме малко по-различен изказ, но това доведе до несъгласие от страна на някои от членовете, а ние се нуждаем от пълната подкрепа на комисията. За това решихме, че ще кажем We'll respect the national approaches. Именно това беше важно с оглед на колективните трудови споразумения. Всичко зависи от държавите членки, от националното законодателство и това се вписва в много от нашите доклади, защото държавите членки са и тези, които са компетентни в областта на възнаграждението. Затова не споменаваме нито минимално възнаграждение, нито колективни трудови споразумения, казваме националното законодателство, което включва и двете. Благодаря на всички за направените коментари. Надявам се, че утре ще имаме добро гласуване по въпроси и Комисията по култура ще възприеме нашето становище. Благодаря, уважаеми колеги. Ще гласуваме становището утре, след което Комисията по култура ще гласува на 18 юни, за да гласуваме доклада на пленарното през юли. Сега преминаваме към точка 5. Проект за резолюция по инициатива на комисията към кохезия, включително и кохезионните фондове. Това е съобщение на комисията. което комисията нарича пакет от мерки в областта на социалните инвестиции. Имахме 145 изменения, от които останаха 13 компромисни такива. Сега ще ви ги представя. първото изменение се подчертава контрацикличния характер на социалните инвестиции. Подчертава се също така и продуктивния характер на разходите. Именно това беше и идеята на госпожа Ясловицка а, преди малко, когато тя говори по точка четвърта. Във второто компромисно предложение въвеждаме отново един аспект, който е обект на тревога в рамките на Европейския социален фонд, а именно връщането на трудовия пазар на тези хора, които са били изключени от него. А това е много важно. Буква С. Компромисно предложение, което за съжаление на този етап не получава подкрепата на НП. Защото измежду социалните публични услуги се счита, по искане на господин Дебакер, че социалните услуги могат да бъдат лесно достъпни, поради което се изготвя и списък, който фигурираше в първоначалното предложение. Включихме и въпроса за жилищното настаняване, за да можем да сме в съответствие с доклада на господин Карима Дели, който беше гласуван в комисията и там се прави препратка към жилищното настаняване. Струва ми се, че това понятие съществува в много от нашите държави членки, да не кажа, че във всяка една държава членка – Когато разглеждахме Европейския социален фонд, не, извинете, поправя се председателката, Фонда за развитие на селските региони, беше направено предложение за включване на този термин и ЕНП не го подкрепи, но се надявам, че този път нещата ще се променят. Относно въвеждането на термина социална тарифа, господин Дебакер отбеляза, че не трябва да упоменаваме микрокредита тук, защото по дефиниция микрокредита е направен специално за да обслужва социалните цели, поради което не е уместно да го използваме тук. Но с оглед на положението в някои държави членки, решихме, че е важно да се включи въпроса за водата. По компромисно изменение 5 или Е Заменихме качеството на заетостта с влиянието на а, мерките за строги економии. Това беше необходимо, за да а, можем да сме в а, крак с новите събития. В компромисно изменение F сме се опитали да имаме приемствено с доклада на Джим Ламбер – затова сме отделили специално внимание на уязвимите е, групи лица. В компромис на изменение Ж, вместо да изброяваме надълго и на широко отделните сектори, в които има проблем с безработицата, а тези сектори са многобройни, решихме просто да е, направим препратка към Хоризонт 2020, след което упоменахме с чисто индикативна цел и списъка. По компромисно изменение ХАШ, което се отнася до социалното предприемачество и до начина по който и социалните предприятия а, могат да бъдат счетени за допринасящи за развитието на економиката. Това предложение също беше прието по изменение и отново в план на стария дебат във връзка с социалната отговорност и отговорността по отношение на околната среда. Не включихме изменението на социалистите. Бихме могли да помислим евентуално то да допълни текста, но така или иначе то не беше включено в компромисното изменение, защото НП беше против. По компромисно изменение Жи отново сме включили опасенията, които имаме и по отношение на Европейския социален фонд. по отношение на ценността на опита и неофициалната кариера. По изменение К Тук говорим за залозите на бюджетната дисциплина, като упоменаваме необходимите структурни е, реформи, като сме защитили инвестициите в социалната сфера. Описали сме и това, което е нужно да се направи, за да може структурните фондове да може да обслужват интереса на устойчивостта и е, на социалната сфера в Европейския съюз дългосрочен план. Компромисно изменение L се отнася до а, гаранциите в областта на младеща. Струва ни се, че това а, трябва да бъде правно вързващо, но тъй като а, трябваше да стигне до компромис, включихме и термина SWIFT. Относно минималните доходи, разбира се, в това отношение разписахме, че те се определят на национално равнище, защото това е и общия дух на всички изменения, които приехме в рамките на преговорите. И накрая, по компромисно изменение М, с което бих искала да благодаря на всички тези, които ни спомогнаха да поправим грешката и в първоначалната версия. Та тук включихме предложението, което беше създадено и прието в рамките на становището по доклада на госпожа Тайсън в Комисията по валутни въпроси. Целта на това изменение е да се а, промени жълтия картон, с който а, разполагат държавите членки, за да не може да се стига, а, за да може да не се възпрепятства създаването на ново законодателство. Тоест да се даде възможност на националните парламенти да поискат от Европейския съюз да излезе с а, един или друг законодателен акт. Затова решихме, че е важно да се направи препратка към реформа на договорите – с оглед на съответната правна рамка. Имаме и преходна клауза в член 352 от договора, която ни позволява да се процедира именно по този начин. С това бих искала да благодаря на всички и по-специално на групата на зелените, които е, приеха да оттеглят изменения във връзка с показателите. Е, НП и Ауде не искаха да има а, подобна препратка, така че ми се струва, че успяхме да отбележим напредък в рамките на пакета от 6 законодателни мерки и на доклада по тях. Въпросът ще бъде в центъра на дискусиите и в рамките на Европейския съвет през юни. Тогава ще се разгледа и социалното измерение на економически и валутния съюз. Но а, ми се струва, че е добре, ако зелените приемат да оттеглят изменението си и ако не се лъжа, това е изменение 131. Точно така. Господин Ури и след това господин Дебак. Благодаря ви. Като цяло сме удовлетворени от механизмът на водене на преговори и може да приемем по-голямата част от компромисите. Има обаче две въпроси, които са проблематични за нас и позицията ни все още не е окончателна. Ще продължим да ги обсъждаме помежду си след обед. Първият проблем е свързан с компромис С, имаме проблем с определен на жилищния фонд като основно предусловие. Да, жилищните са важни, но не можем да го изведем като важен важно условие на европейско равнище. Втори един проблем е свързан с а, недискриминацията по отношение на граждани на трети страни. Преди смятахме, че в някои случаи на пазара на труда граждани трети страни са привилегировани в сравнение с европейските граждани, което за нас е недопустимо. По отношение на изменение 49 на Филип Бакер беше внесено устно изменение, което го променя. И подобно всички останали, и ние сме съгласни с а, философският аргумент, че най-напред трябва да намерим разрешение на финансовата криза и да предоставим съответните а, финансови стимули и да намерим източници на економически растеж и възстановяване, по който начин ще осигурим необходимите средства за социални инвестиции. Принципно може да съгласим с идеята, че и частният сектор трябва да участва в социални инвестиции, но според нас текстът не е достатъчно ясен по отношение на наличните ресурси по въпроса за облигациите за социални инвестиции, в текста се говори за преосмислене на или промяна на определението. Имаме и извършни притеснения, особено относно публично-частните партньорства в строителния сектор – според нас те понякога довеждат до непрозрачни структури и редица държави членки имат лош опит с този вид партньорства, но разбира се не може да отречем и предимствата им. По въпроса за паспорта, социални инвестиции и гаранциите, тук се сблъскваме с същия проблем, както с микрофинансирането. Финансирането се ползва с подкрепа от всички политически групи в парламента. Но въпреки това, по някакви причини, структурата на микрофинансирането не функционира. Оказва се всъщност, че има някои структури, които функционират добре на национално равнище, но когато ги пренесем на европейско равнище, те се оказват прекалено тромови. Когато говорим за тъй наречените облигации, социални инвестиции или за публично-частните партньорства. Въпросът ни е дали се опитваме да подкрепяме пренасенето на доказали се национално равнище структури на европейско равнище или търсим ново европейско разрешение. Според мен това са инициативи, които трябва първо да обсъдим тук и все още не сме все още не сме постигнали споразумение. Но като цяло не можем да подкрепим идеята в настоящият и вид, затова имаме нужда от допълнително разяснение по изменение 49. Благодаря ви. Говорите за микрофинансиране и микрокредитите, че те могат да доведат до дисбаланси на европейско равнище, но не съм много сигурна дали правилно ви разбрах. Csak azt mondtam, hogy szemmel láthatólag miközben mindenki támogatja, minden politika. Не казах дисбаланси. Казах просто, че всички политически групи и Европейската комисия и съвета подкрепят тази инициатива, но че тази инициатива просто не дава очакваните резултати. Ето защо трябва да се опитаме да намерим обяснение защо. Ако всички подкрепят тази инициатива, защо тя не е успешна? Може да се окаже, че мерки, които са успешни национално равнище, като например микрокредитирането в моята страна, не дава същите резултати на европейско равнище. Когато говорим за социални инвестиции, трябва да вземем предвид кои са успешните мерки на европейско равнище и кои мерки трябва да се насърчават на национално равнище. Благодаря. Господин Бакер, благодаря госпожо председател и като начало бих искал да ви благодаря за отличното сътрудничество по това досие. От името на нашата политическа група искам да направя няколко коментара. Като цяло, можем да подкрепим всички компромиси в настоящия вид с няколко коментара. Първо, и вие и останалите политически групи знаят, че рамковото законодателство относно услугите от общ социален интерес е инициатива, която не може да подкрепим. Знаете също така, че едно от измененията на зелените позоваващо се на включването на нови показатели в таблото с показатели за европейския семестър не беше подкрепено и ние също не го подкрепяме. Ще бъде оттеглено и друго изменение. Споменахте и едно мое изменение, което беше вече обсъдено, изменение 49. то В случая ми се струва, че е много важно да уточним, че насърчаваме държавите членки да използват по-голяма степен тези иновативни финансови инструменти. И ми се струва, че редича от изгоборените, като например публични части партньорства и микрофинансите, дават и добри, и лоши резултати. Ето защо е важно да запазим този списък за за да припомним, че има и положителен опит с такъв вид инициативи, а там нататък е в ръцете на държавите членки да контролират използването на тези финансови инструменти. По-конкретно, първоначално изменението ни беше за облигации за финансови инвестиции, което беше недостатъчно ясно определение, което беше знаменено с друг термин от социалната от Европейската комисия, извинете. И също така предложихме Европейският паспорт за социални инвестиции, също наше предложение, което се надяваме да бъде въведено до края на годината и да гарантираме, че този паспорт наистина се използва, не остава просто на хартия. Сега някои думи по моите изменения 57, 58 и 59. Очудвам се, че докладчикът заяви, че не е напълно съгласна с тези изменения. Според мен те отразяват някои от ключовите елементи от нашите дискусии. Първо, изменение 57 се позовава на факта, че политиките за социални инвестиции също трябва да бъдат устойчиви и да са готови за развитието в бъдеще. Според нас това е много важно да се гарантира адекватна социална система, това е основната цел на изменението. Същото въжи и за изменение 58. Това е едно от покрито, което си извадихме от ам, кризата. Целта не е просто шефите членки да харчат повече, а да, хар... да харчат по-ефикасно за социални грижи и да насочат своите средства към най-нуждаещите се. Същото въжи и за изменение 59. Там се твърди, че политиките за социални инвестиции трябва да са целенасочени и да се стремят към постигането на конкретни цели. Така че, мисля, става съвсем ясно. Ние не призоваваме за отпускане на повече средства, а подчертаваме факта, че социалните инвестиции трябва да бъдат устойчиви и да бъдат насочени към бъдещето. Това бяха коментарите ми, но като цяло много се радвам на духът на добро сътрудничество, в който работихме и ще подкрепим всички компромисни изменения, които бяха предложени. Господин Серкас, след което госпожа Атух. Благодаря, госпожо председател. Моята група ще подкрепи компромисите, защото те представляват съществен напредък. Признава се, че че разходите за социални услуги представляват истински социални инвестиции и са много важни в контекста на кризата. Ние напълно подкрепяме компромисните изменения, въпреки че името на нашата политическа група на практика не фигурира в тези компромисни изменения, тъй като нашите изменения не бяха включени в тях, но ми се струва, че е възможно да постигна споразумение с НДП и АУДЕ по тези компромиси. Само мисля, че като цяло успяхме да си извадим всички важни полуки от съобщението на комисията. Лично аз като член на тази комисия стигам до извода, че социалните проблеми се влушават. В пресата непрестанно ни се обяснява, че в редица държави членки, включително и държави, където на власт е десницата, се стига до изводът, че социалните разходи, образованието и тъй нататък могат да бъдат изключени в показателите за определяне на държавният дефицит. Струва ми се, че подобни инициативи са много смели и много окоръжаващи и се надявам, че по този начин ще постигнем някакъв съществен напредък. Така че нямам никакъв проблем, пак повтарям, да подкрепя предложените компромиси. Но все пак, пак се надявам, че ще успеем да включим още няколко подробности. Например, смятам, че трябва да продължаваме да използваме ясен критерий, който да показва, че държавата не бива да се интересува само от финансовите си интереси. Целта е да подкрепя хилядите и милиони граждани, които са не са състояние да работят, било по болест, било защото вече са се пенсионирали. Също така съжаляваме, че няма обвързващи цели относно резултатите от политиката на социална инвестиции. Трябва също така да включим и социални критерии. Беше обявено публикуването на съобщение на Европейската комисия и се надяваме в крайна сметка в това съобщение да, залегнат някои от заключенията на Европейския съвет от декември, т.е. включително и включването на някои социални критерии. Затова не разбирам защо едно от измененията на групата на социалисти и демократите в тази насока беше отхвърлено от ЕНП. Също така искаме по-голяма гъвкавост по отношение на дефицитите, но като цяло, госпожо докладчик, нямаме проблеми с тези компромисни изменения, въпреки че бихме искали да видим в тях отразени повече от нашите основни аргументи в борбата с кризата. Думата има Малика Бенахаба Ату. Някой друг иска ли думата след това? Не. Комисията иска ли да вземе думата? Не. И да благодаря госпожа Бенараб Ату. Благодаря, госпожо председател. Подобно на колегите, подкрепям компромисите, които са много добри и важни. Искам да поздравя докладчика, който успя да вземе под внимание максимален брой становища, като намери най-точния баланс между тях. Бих желала да наблегна на факта, че ние, зелените, Смятаме, че да се извадят показателите от компромисните текстове е много важна крачка. За нас е, беше много важно всички групи да подкрепят тази резолюция и нашата група също е, направи крачка към другите, за да се гарантира консенсус. По отношение на казаното от господин Ори за изменение С в това изменение ние призоваваме да се борим срещу дискриминацията на граждани от трети страни. Тук не става въпрос за борба за. А, той, а, господин Ори каза, че има предпочитание за, а, към жителите на държавите членки. Тук става въпрос а, за борба срещу дискриминацията. Това, което каза господин Ори, ми напомня доста неприятни и страшни а, явления. И още нещо. Този социален пакет трябва да има а, контрациклично въздействие. В момента преживяваме криза, е, политика на строга бюджетна дисциплина, на затягане на коланите и целта е да, да излезем от този период. Е, няма да се спирам на социалната отговорност. Смятам, че компромисите са добри. А по термина SWIFT, който сме е, включили в едно изменение, изменение L, вие е, искате в термина на английски да бъде hard, тежко, а swift по, по-гладко, по-меко, за да бъде, е, е, всъщност искахме да бъде бързо, ефикасно и затова сме избрали този термин. Още веднъж благодаря за, на всички за съвместната работа. Да, благодаря на всички за приноса в работата по това становище. Наистина имахме един много реален обмен на мнения и ще имаме и пленарно преди съвета през юни, така че няма смисъл да се продължава дискусията. Доколкото виждате, че колко повече се задълбочава кризата, толкова повече се задълбочава и дискусията по социалните въпроси. Чавалури, ако искате да се оточни, че става въпрос за социални жилища, няма проблем. Но понеже тук дефинирахме термина социални тарифи и очевидно, когато става въпрос за жилища, че става въпрос за социалните жилища. Този въпрос е залегнал и в доклада на Кари Мадели. Трябва да кажа, че в редица държави членки Холандия, Великобритания, Франция социалното жилище а, ползва специална тарифа, която би трябвало да, да може да се запази. Така че аз а, държа да запазим термина хаузинг компромиса. Съжалявам, ако не може да го подкрепите. Надявам се да получа достатъчно силна подкрепа от колегите, за да запазим думата хаузинг, жилищно настаняване в компромиса. По изменение 49-то, тук отговарям на колегата Бакер, което опитах се аз да го посреша, споделям вашата критика, особено за партньорството между частния и обществения сектор, аз знам много добре каква е равносметката от това партньорство. Но все пак съм принуда да установя, че в някои държави членки точно чрез такова партньорство се гарантират и финансират социалните жилища, както се осъществяват и други инвестиции в социалната сфера. Тук всъщност това е припомнене на един факт – кои са различните канали на финансиране. Сред тях очевидно е и партньорството между частния и публичния сектор. По отношение на микрокредитите, микрофинансирането, не споделям вашия анализ. Смятам, че европейското измерение на микрофинансирането разчита и на ЕИБ, на Европейската инвестиционна банка и мисля, че се, има различни, вече натрупан опит, трябва да се продължат а, проучванията и не смятам за необходимо да се премахва предпратката. Компромиса на Филип Бекер препращаме към термина, използван в съобщение на комисията Social Impact Bonds и Social Investment Passport – Предполагам да си ги оставим така. И се надявам, че Филип е, Дебакер ще убеди колегите да подкрепят това изменение, включително с устните изменения към него. Филип Дебакер, доколкото разбра, вие сте против рамка за е, по, обществените услуги. Не смятам, че обаче можем да наделеем. Знаете, че в момента достъпа до тези услуги е изключително важен. И ако няма някаква рамка, която да ги закриля на европейско равнище, ще стане е, е, постепен размиване на тези услуги там, където все още съществуват. По отношение на Изменение 131, някото изтегляне за показателите. Аз а, мисля, че трябва а, внимателно да обмислите. Не знам доколко сте убедени в надежността на показателите. Ние сме ги гласували, когато гласувахме становището, каза и Берес за пакета с шесте мерки. Още самото начало казахме, че макроекономическите показатели, които комисията включва в макроекономическите процедури, трябва да бъдат балансирани от социални показатели и днес председателя Ван Ромпо и председателя Барозо осъзнаха, че ако това не бъде направено, ще стига до много сериозен дисбаланс на економическо, макроекономическо равнище, социални неравенства и че състоянието на младите налага спешно, спешна мобилизация, ще се очуда да не може да се постигне напредък в това отношение. Още повече, че ако не направим нищо, вече съм използвала този аргумент, но съм принудена да го повторя. И Европейския съюз няма правомощия в социалната сфера, но какво прави тройката, която без демократичен мандат във всяка страна, която има затруднение, налага намаляване на заплатите и пенсиите. По същия начин, какво правим, когато Централната банка види, че има заплаха за стабилността на цените, веднага настоява за урязване на заплатите. Така че, кажете къде ви е проблем. Аз все пак ви карам да бъдете доста внимателен. По 49-то говорихме много. Трябва да убедите колегата си Чава Лури по 57, 8 и 9 изменени, имате право 57, по 57 бях предложила да се въздържим, защото когато се използва термина устойчив, може да се тълкува всякак. Но по, като цяло, по принцип, можем да ги приемем, както и 58 и 59. Това е, е духа на компромис, който бих искала да работя. Надявам се, че това няма да влуши отношението ми с моите група. Алесандро Серка за социалната защита а, и механизмите за смягчаването на социалната криза. Марика, да, смисъла на думата. Swift, да, благодаря, че изтълкувахте, благодаря, че припомнихте и ролята на т.е. контрацикличната роля на механизмите за смягчаване на е, последиците от кризата, е, така или иначе ние сме включили вашето изменение в компромисните текстове. С това приключвам с отговорите на зададените въпроси. Всички изменения, устни, компромисни, ще бъдат е, гласувани утре. И се надявам по този начин през юни да изпратим едно смислено и силно послание, а, за да все пак да очакваме едно по-високо равнище на амбиции от Юнския съвет. Както ви казах, имаше едно разместване. Не, господин Ори иска думата. Csak mielőtt lezárjuk a pontot, egyetlen egy mondat. Благодаря, госпожо председател. Преди да приключим тази точка от дневния ред, бих искал да кажа нещичко. Разбирам вашите аргументи за жилищното настаняване, но това, което вие казвате, според мен означава, че а, не може да се включи пълна гаранция. А, не, че имам нещо против, но знам, че много от държавите членки не биха могли да финансират подобна идея. Ето защо, ако искаме да бъдем по-точни, по-специфични, то тогава трябва да сме и наясно с проблема. А, ако решим да има субсидии за найема е едно, но ако кажем субсидии за жилищното настаняване като цяло е друго. Това е проблемът ни. Много обща формулировка имаме тук. Приканва държавите членки да се уверят, че качеството на социалните услуги за съответните категории хора – а, включва и достъпа до жилищно настаняване и до а, здравеопазване и така нататък. Струва ми се, че тази формулировка означава точно това, което и вие казахте. Не става въпрос за е, субсидии на найема, а за построяването на социални жилища. Но хубаво, е, ще продължавам да се опитвам да ви убедя, да ви убедя и с това ще приключа тази точка от дневния ред. По точка 7 сега давам думата на Данута Йословечка. във връзка с директивата за командироването на работниците. Така ще получим актуална информация за хода на преговорите. Както знаете, първоначалният график предвиждаше да гласуваме утре. Няма да можем да гласуваме утре, обаче наистина съжалявам, наистина темата е доста сложна и тежка, но след като приемем нашата позиция, ще трябва да продължим и преговорите с съвета, като колкото по-скоро приемем нашия мандат, толкова по-скоро ще може да отидем и на преговорите. Сега давам думата на докладчика. Но преди това, нека да видим компромисните изменения. Все още не разбрах дали те са били подкрепени от всички докладчици в сянка. Или пък това са изменения, предложени от групата, от политическите групи, или пък са изменения, които се предлагат от отделните а, автори на измененията, не знам. Нека да чуем първо докладчика и това, което ще ни каже във връзка с хода на преговорите. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да подчертая, че в случая говорим за директива за привеждане в изпълнение. Тя трябва да спомогне за а, прилагането на практика на директива 96 наклона на черта 71. Тоест по никакъв начин не се променя първоначалната директива. Това е просто директива за изпълнение. Директивата за изпълнение на основната директива ще повлияе на живота на 5 милиона командировани работници. Тази директива засяга цяла Европа, включително и Западна Европа. Във Франция ежегодно се командироват 200 000 работника, а в Германия 180 000. Така че в случая не са засегнати само държавите от източна Европа. Бяха внесени много изменения към 800 за това ни беше необходимо и дълго време преди да излезем с компромисните изменения. За това трябваше да отложим и гласуването. И бих искала да ви благодаря, госпожо председател, за проявеното разбиране. По измененията допитах се до представителите на работниците, както и до представителите на работодателите. Бихме искали да имаме компромисни изменения, които да зачитат правата на работниците, но и които същевременно позволяват на работодателите да се възползват от възможностите предоставени им от вътрешния пазар. Благодаря на всички докладчици в Сянка, госпожа Шрёдер, госпожа Хирш и всички останали. Благодаря ви за вашата ангажираност в нашата работа. Всяка седмица, от няколко месеца насам, ние се събираме, за да можем да обсъдим текста. крайна сметка решихме следното. Изготвихме компромисни предложения за ам, отделните разпоредби на директивата, за да може да имаме по-голяма прозрачност. Документа, с който разполагате днес, е а, плод на нашите усилия. Основната цел на директивата е е да уреди въпроса на командироването на работници, като в това число трябва да се справи и с незаконното изпращане на работници в чужбина. Засегната е въпроса за сътрудничеството между различните трудови инспекции, както и възможностите за обучение. Най-спорните членове в директивата са член 3, 9 и 12, но успяхме да стигнем до компромисни предложения. Компромисно предложение ББ по член 1 се отнася до следното. Уточняваме приложното поле на директивата за изпълнение. Въпросната директива се отнася до изпълнението на основната директива, повтарям, Директивата за изпълнение по никакъв начин не променя приложното поле на основната директива. По изменение ЕЕ, е, член 3, тук се съдържат два елемента, които трябва да бъдат обект на оценка от компетентните контролни органи. Компетентните контролни органи трябва да проверят законосъобразността на командироването на съответните работници. Компетентните контролни органи биха могли да изберат измежду тези два елемента и да решат кой от тях да проверят. Все още а, измежду докладчици не сме решили дали двата елемента да имат задължителен характер или не. Ако въведем а, задължение за проверка на елемент, който а, не е толкова важен, това само би донесло до увеличаване на административното бреме. Ще се стигне също така до увеличаване на а, разходите, което ще се отрази неблагоприятно, дори пагубно на малките и средни предприятия, най-вече тези, които са в трансграничните региони. Член 3 дава възможност за въвеждането и на допълнителни елементи. Т.е. държавите членки могат да проверят и други компоненти, ако решат, че това е релевантно. Компромисно предложение ДД се отнася до приложимото право в случаите, в които работникът е бил командирован незаконосъобразно. Тук сме направили и препратка към регламента Рим 1. В повечето от случаите в Рим 1 се предвижда правото на държавата на происход като приложимо право. В компромисно предложение С по член 4 е засегнат въпроса за ам, бюрата за връзка. Компромисно изменение 5 се отнася до правото на достъп до информация за работодателите – Основната информация, свързана с условията на труд в приемащата държава членка, трябва да бъде публикувана на а, една единна страница в приемащата държава членка. Необходимо е също така да се осигури по-лесен достъп до съответната информация. Предвиждаме също така възможност за почепването на информация от други източници с цел допълване на въпросната страница. Компромисно предложение В, което се отнася до член 6. Държавите членки трябва да могат да отговорят в случаите, в които компетентни органи на друга държава членка им задават въпрос. Това трябва да бъде направено във възможно най-кратък срок, за да може да се стигне до атмосфера на конструктивно сътрудничество. Европейската комисия ще изготви списък на органите, които системно отказват да предоставят подобна информация. Компромисно предложение W по член 7 а, то се отнася до държавата на установяване. Когато приемащата държава поиска допълнителна информация, е възможно държавата на происход да не я предостави. Това е именно и целта на тази разпоредба. Относно инспекциите и контрола, тук уреждаме въпроса във връзка с приемащата държава. Инспекцията може да бъде инициирана или от приемащата държава, или пък по искане на държавата на установяване. Тук се разписват и отношенията между тези две държави. Компромисно предложение Хикс и член 8. Тук се засягат стимулите за държавите членки за оказване на подкрепа на организациите, които се занимават с а, а, насърчаването на предоставянето на повече информация на работодателите. Компромисно изменение Z. Европейската комисия предостави затворен списък а, на контролните органи. Списъка с тези контролни органи и средствата, с които разполагат, включваше уведомяването. Там имаше също така изискване за предоставяне на достъп до някои документи, както и превод. Този списък от мерки е изготвен в съответствие с съдебната практика на Европейския съд. Ние сме предвидили отворен списък на средствата за контрол, като сме предоставили възможност на държавите членки да използват и допълнителни инструменти, ако това е необходимо. Те трябва да бъдат оправдани, да са недискриминаторни и държавите членки трябва да уведомят за това комисията и останалите държави членки. Друг е въпросът дали е, тези средства за контрол трябва да имат правно възващ характер или не. Е, положението в различните държави членки е различно, е, тъй като и трудовия пазар и броя на командированите работници е различен. Ето защо в това отношение трябва да се изберат най-ефективните инструменти. Ако въведем задължение за въвеждане на тези четири средства за контрол, бихме увеличили административното бреме за контролните органи и за работодателите. което от своя страна ще изиска много административни ресурси, а не всички държави членки могат да си го позволят. В член 10 са посочени инструментите, които трябва да бъдат развити, за да може да се осъществят инспекциите в държавите членки. Не сме сигурни, че ще бъдат на лице и съответните финансови ресурси. Засегната и въпрос за последващите доклади с оглед на поправката на евентуалните грешки. Член 11. Изменение F. Тук се засяга правото на работниците и средствата им за правна защита, както и въпроса за възнаграждението. Работодателят може да поиска да му бъдат възстановени определени суми, или пък възстанове, да му бъдат възстановени определени суми при надписване на найема, например, т.е. при наличие на някаква незаконосъобразност. Същото се отнася и ако работодателят е заплатил недължими социални вноски на командирования работник. Член 12. Тук се разглежда въпроса за солидарната отговорност. Инициативата в това отношение е добра, но е необходимо да се въведе и правило за недискриминация. Необходимо е да се вземат предвид и другите категории а, работо... работници. Следващите изменения ЖЖ, КК, ЛЛ и ММ, които се отнасят до член 6 и а, налагането на трансгранични санкции. Бихме искали този механизъм на налагане на санкции да бъде по-ефективен. Необходимо е да се улесни работата на органите, които налагат съответните санкции. Компромисно предложение Y и член 18. Те се отнасят до специалната система, която се прилага в областта на командироването на работниците. Въпросната система функционира много добре и тя трябва да бъде в основата на обмена на информация. Много колеги подчертаха значението на двустранните договори в това отношение. а За това сме включили двустранните органи, извинете, двустранните споразумения в този а, член. На 20 юни ще бъде гласуването, като на тази дата ще бъде приета и позицията на съвета. Надявам се, че а, ще може да започнем бързо тристранната среща с а, съвета и че ще приключим а, работата по директивата в рамките на този мандат на парламента. Благодаря. Стивен Hughes. Стивън Хюс има думата. Thanks very much. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа докладчика и на докладчите в Сянка. Доста добре се опознахме през дългите часове на заседания, в които се опитвахме да изготвим компромиси. Както заявихте в началото на разискването, госпожо председател, не сме постигнали пълно съгласие. Постигнахме напредък по редица аспекти е, и компоненти на компромисите, представени току-що от госпожа докладчика. Все пак обаче имаме много сериозни съмнения и въпроси по някои от ключовите членове на това предложение. Знаете защо обсъждаме изобщо това предложение, поради редица решения на Съда на Европейския съюз, които развалиха равновесието в функциониращата сега система, равновесието между свободата предоставяне на услуги от една страна и трудовите права и правото на синдикална дейност на работниците от друга страна. Особено притеснително беше решението за Люксембург Ръфърс след като беше взето правото решение от страна на съда, стигнахме до извода, че трябва да се разгледа директивата и председателят Барозо заяви, че е, ще представи два документа. Първият ще бъде директива за прилагане на е, регламента и да се преразгледа нова директива. В крайна сметка председателят на комисията реши, че няма на този да се преразглежда основ, основната директива, което според нас е погрешно, защото именно това преразглеждане ще разреши голяма част от сериозните проблеми. Беше подготвен регламент за прилагане на директивата, но той не задоволяваше много от политическите групи и държавите членки, за това предложението беше отхвърлено. И така ни остана само директивата за прилагане. Но пак казвам, не сме съгласни с, основ... с основният принцип. Не бива тази директива да се използва за подобряване съдържанието на основната директива. Целта на тази директива е да се съточи върху прилагането на съществуващата директива. И това е много важно и трябва да се вземе предвид при разглеждането на компромисните изменения. Важно също така да, да уточним, че тази директива не касае само източна Европа, напротив, тя касае абсолютно всички работници в Европейския съюз, независимо дали идват от северната, южната, източната или западната част на съюза. Опитваме се да изготвим един общ набор от правила. Постигнахме някои компромиси, но все още имаме проблеми, особено по член първи, приложното поле на директивата. То е от съществено значение, както и член трети, за незлоупотребяване с основополагаща директива, член 9 и мерките за национален контрол и член 9 свързан с под изпълнителите и съвместното понасене на отговорност. Нека да споделя с вас някои от притесненията ни по тези членове. По член първи смятаме, че трябва да стигнем по-далеч от предвиденото. Заявихме, че каквото и да бъде резултатът по от разискването по компромиса с на решение относно член първи, ще искам, ще внесем и други изменения, които да се гласуват отделно в комисията. Първият въпрос е какво се разбира под разпоредби на, публич... на обществената политика. Това е важно уточнение поради е, реакцията на съвета след решението за решението на съвет относно, на съда, извинете, относно Люксембург. Според нас е изключително важно да се уточни до каква степен могат да се взимат предвид разпоредбите на обществената политика, като тук се позоваваме на оригиналната директива и оригиналния член първи от тази директива. Държа да подчертая, че по никакъв начин не е успорваме правата на държавите членки да определят трудовите стандарти. Също така трябва да се изясни връзката с европейско законодателство като цяло. Трябва да се уточни, че в директива 96 и в тази директива за, прибил, за прилагане не бива да е в ущърпа на а, други мерки за защита на служителите, които са с по- силен характер и които са заложени в други документи на Съюза. Това са проблемите, които също съществуват по член 1. По член 3, член 3 за предотвратяване за употребата и за обикарането и член 9 относно националния контрол са жизненно важни. Както каза и докладчикът, целта е да се подобри прилагането на директива 96 96 на кончета 71. Целта е да подобрим прилагането на първоначалната директива. Затова и по член 3 и по член 9 много дълги спорове се водеха дали да се използва трябва или би следвало, т.е. дали има правно задържаващ характер или не. Ние смятаме, че трябва да има правно задържаващ характер, защото в противен случай по никакъв начин няма да подобрим прилагането на първоначалната директива. Не бива да изпращаме погрешно послание на държавите членки, които вършат достатъчно, че могат сега да се успокоят и че няма смисъл да продължават да полагат усилия. А от друга страна, държавите членки, които не полагат достатъчно усилия, могат да продължат същото поведение, защото на директивата няма задължаващ характер. В компромисите, предложени от докладчика по член 3.1, сега докладчика предлага клауза, в която се твърди, компетентните органи ще изгод, ще, ще направят обзор на всички критерии за прилагане на, на директивата, като в техния контрол могат да бъдат фанати следните елементи. Според мен трябва да продължим с дискусия по този елемент. Продължаваме по член 3 трябва според нас да се добави един много важен компонент тук, за да се гарантира кое е приложимото право. Според нас текста предложен в, от на този етап не е достатъчен, защото тук се споменава само регламентът Рим 1, където има опасно да се стигне само до приемането на приложимо право, правото на страната по происход, което не е задоволително. Ще продължа нататък, госпожо председател. Не искам да злоупотребявам с търпението ви. Продължаваме с член 9. Както казах, той също е жизненно важен. Отново се поставя въпросът дали трябва да се използва трябва, т.е. shell или би, би могла, т.е. may. Тук отново ние настояваме да се използва трябва, правно вързващ характер в рамките на преговорите по компромисите показва, че в по-голямата част от предложените изменения се използва термина Shell, както включително в голяма част от измененията, предложени от НП. Малко по-маловажен е коментарът за началото на член 9. Там се твърди, че командированият следва да изготви декларация пред компетентни национални органи. Ние смятаме, че тази декларация трябва да се изпрати най-малко 5 работни дни преди започване на командировката. В докладчика не се определя срок, твърди се само, че декларация трябва да се изпрати преди началото на командировката, но според нас това не е достатъчно. Необходим е срок, който да позволи на компетентните органи да изследват случая. Вече казах, че сме съгласни идеята за отворен списък, предложен от държавите членки. Ние сме съгласни. Държавите членки трябва да имат възможност да приемат други административни и контролни мерки, за да изпълнят по ефикасен начин своят роля и да гарантират, че тези мерки са достатъчно пропорционални и ефикасни. Остава въпроса до каква степен Европейската комисия ще играе контролираща роля към тези допълнителни мерки, които евентуално могат да бъдат предприяти от държавите членки. И още един коментар, госпожо председател. Извинете, още два коментара. Първият е по член 11. В него добавяме две клаузи, Първият е по параграф 3, вторият е по параграф 4. В първият се казва, че синдикатите ще имат възможност да преминат към колективни действия, за да гарантират прилагането на тази директива или на директива 96 и евентуално да предприемат съответните действия. Параграф 4 се казва, съгласно националното законодателство могат да изискват прилагане на колективните договори. Според нас това е важна добавка и по тя по никакъв начин не подрива принципа за засилване прилагането на директива 96. Но а, в решение Левал на на Съда на Европейския съюз с почерта именно това и ние се опитваме да подобрим прилагането на тази директива. И последният коментар е относно член 12 възлагане под изпълнителния и солидарна отговорност. Възлагането на, на подиспълнители може да се окаже проблем при гарантиране на доброто прилагане на оригиналната директива. Благодарим на докладчика за предложеният компромис по член 12. На този тъп, госпожо председател, мога само да кажа, че се радваме на предложения текст. В момента водим консултации с правни експерти. Не сме сигурни, че параграф първи е необходим, защото е ясно, че се носи отговорност от възлагащата предприятие за всякакво закъснение с заплащането и други подобни нарушения. Така че не се струва, че този текст е излишен. Втори параграф не се струва съществен и се надявам а, да бъде одобрен от нашите правни експерти. Ще а, спра до тук. Е, още утре в 8 сутринта имаме среща с останалите докладчици в сянка и с докладчика и ще продължим да работим усърдно за намиране на някакъв компромис по оставащите въпроси. Благодаря много. По мое мнение е много важно да проведем тази е, дискусия. Знаете, че от е, месеци се водят преговори между докладчика и докладчиците в сянка. Затова ви давам възможност на всеки от вас да се изкажат. Е, Cette maison, mais aussi en dehors, on a besoin de comprendre quelle est да засегнат всички аспекти, за да може наистина вече да имаме е, една оточнена позиция в преговорите. Но тук, на това място е важно всеки да има право да се изкаже своето собствено мнение и да засегне абсолютно всички въпроси. А, може ли а, докладчика да разрешаваме първо да дам думата на Надя Хирш? Надя Хирш.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 на работата по доклада. Госпожо докладчик, много пъти се срещахме, отделихме предостатъчно време, но мисля, че това беше полезно и важно, защото в крайна сметка постигнахме един много добър междинен резултат, който да се надяваме ще ни позволи да спазим графика и да гласуваме текста на 20 юни. На моменти се съмнявахме, че ще успеем да спазим този график, но сега като че ли нещата се поизгладиха. Въпреки това ще се спра на някои членове, които за момента все още остават а, чувствителни. Примерно член, четвър... а, член трети. И проблема с определенията. за свободно наетите, мисля, че трябва да потърсим едно по-ясно определение, член 3 и компромисно предложение АА. Ще видим, че трябва да помислим по точната формулировка, но смятам, че тази идея трябва да бъде върната в текста.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 Kompromiss, mit dem vielleicht auch alle leben können. имам един въпрос по компромис Втория абзац, където се казва, че документите се задържат две години след изпращането им и е добавен нов ред, нов абзац. Тези документи се запазват съгласно законодателството на държавите членки. А, каква връзката между двете? Ако има връзка, да, ще го приемем. Но Ако искаме нещата да бъдат ясни, трябва да формулираме то, точно текста, колко време се съхраняват документите, за да няма различни тълкования и нали, да не, някой да не реши, че могат незабавно да се освободят от документите. Защото е възможно в различните страни нещата да не са толкова ясни, така че трябва ясно да се каже, документите се съхраняват. И да се уточни как, по какъв начин и в какъв срок. После стигам до компромис FF, където бихме желали в последния абзац формулировката да бъде по-ясна. Тоест да се каже в, е, държавата членка, където са командиро, командировани, включително и така че да се разбере ясно, че и местните органи трябва да носят своята отговорност и да свършат своята работа. 14а. и причините за отказ. Трябва ли този текст да фигурира тук? Няма ли риск? Държавите членки да намерят в този текст вратичка или оправдание, извинение да не си вършат работата. Не сме сигурни, че този компромис трябва да остане. И накрая член 16. компромис КК. Няма изменение от нашата комисия. И тук целта е да се постанови, ако се наложи санкция, къде отива сумата? Глоба, ако е. Държавата, която е поискала или приемащата държава, тук имахме становище на правната комисия, вие сте го възприели, но бих искала да знам защо приемаме това, след като нашата комисия по заедостта не беше предлагала изменение. <clears throat> Това са <clears throat> моите коментари. Останалите компромисни изменения можем да приемем и ви благодаря за отличното сътрудничество. <clears throat> Томас Хандъл и след това Чаба Ури. Благодаря. Ние вчера внимателно разгледахме компромисните изменения и смятаме, че някои от тях могат да бъдат значително подобрени. За момента дискусията трябва да продължи. Имам няколко коментара по същество и от най-общ характер началото. Директивата за приложение не може да изменя основната директива. Но тогава пък се, можем да се запитаме за какво ни е директива за прилагане, след като не искаме по никакъв начин да подобрим съществуващия нормативен текст. Тоест, това е един въпрос, който трябва да е, да решим, е, за да направим текста на директивата по-обвързващ. Затова съм напълно съгласна да използвам на английски думата shall, трябва. Много се говори тук за е, съдебната практика на Съда на Европейския съюз, но нека да припомня, че нашата роля тук е да бъдем законодателни, а не да се позоваваме непрекъснато на съдебната практика. <clears throat> Юриспруденцията на съда трябва просто да ни подпомага в търсенето на най-добрите решения. Ние сме на мнение, че трябва да се въведат по-строги правила срещу злоупотребите. Просто задължителни правила не са достатъчни. Затова смятам, че критериите в член 3 трябва да бъдат засилени. Девети член или по отношение на контрола, тук не става въпрос за ограничаване на правата на държавите членки да контролират, а, за създаването на един отворен списък, който ще се контролира евентуално от държавите членки съгласно тяхното собствено законодателство. Въпросът с приемащ, а, изпращащата а, страна. Вие по време на преговорите питате дали трябва да се приложи принцип заложен в директивата Болкештайн. <clears throat> Докладчика каза, че иска да помисля още по въпроса по този принцип. Мисля, че наистина принципът трябва да бъде доуточнен, доизгладен и възнамеряваме да изпратим от наша страна едно писмено предложение, за да са нещата ясни. Съгласна съм с Стивен Юкс за отговорността на предприятията. Не трябва отговорността да се размива само защото има подизпълнители. Така че трябва да сме много стриктни във формулировките. От, е, глав, от, отговорността на, на предприятията не трябва да, да се отслабва, напротив, да бъде укрепена, засилена. Съгласен съм и с госпожа Хирш по отношение на документите, които ще се съхраняват. Трябва да се дадат гаранции, включително и правни, на работниците, на служителите, които трябва да знаят коя съдебна инстанция да сезират, ако бъдат нарешени техните права. Точно това твърдят и нашите юристи. Логично е и според мен е много разумно да имам ясно заложено правило в текста за съхранението на документите, което да е в полза и на най- економически най-слабите. Надявам се с госпожа Хиш да намерим е, едно добро предложение. Ще ви изпратим писмени предложения за всичко, което бихме желали да се включи в текста и се надявам, че на следващия кръг от преговорите ще успеем да постигнем задоволяващи всички ни резултати, за да може да се подобри е, ситуацията на работниците. Чава Ури и след това Алехандро Церкас. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да уточня, че изказвам личното си мнение, а не мнението на координатор на НП. Като че ли разногласието а, е на лице най-вече между националните делегации, а не между политическите групи. По въпроса за изменение на директивата, винаги съм считал, че трябва най-вече да се съсредоточим върху а, подобряването на начина и на изпълнение. Това е мнението на НП като цяло. Членове 3, 9 и 12 са тези, които са най-спорни и проблематични. Бавно, но сигурно се движим към компромис по тези три разпоредни. Аз съм един от малкото, които считат, че Не може да се възприеме решение, според което компетентните органи просто упражняват контрол. Каквото е решение да вземем, то трябва да бъде приложимо на практика и да не води до появата на нови проблеми. Може би компромисът се крие в по-доброто признаване на вече съществуващите модели на инспекции в националните държави членки. Необходимо е да сме наясно къде точно се намираме в момента по отношение на взимането на решение и постигането на компромис а, има блокиращо младсинство в съвета. А, освен това съвсем не е ясно как ще завършат нещата на заседанието на Корепер в петък. А това от своя страна ще има значение. Ще има значение също така дали а, досието ще бъде гледано в рамките на ирландското председателство или в рамките на а, латвийското. Основният проблем, по мое мнение, е свързан с предоставянето на подизпълнители. Предоставянето на подизпълнители не трябва да бъде уреждано посредством актове за изпълнение. Проблемът е много по-широко обхватен. Така, например, на мен съвсем не ми е ясно дали става въпрос за обща отговорност по отношение на фондовете или пък по-скоро говорим за отговорност по смисъла на гражданското право. Разликата между тези две неща е съществена. Забелязвам обаче една тенденция. В някои държави членки въпросът е повече или по-малко уреден – в определени държави членки се упражнява контрол и в тези държави членки няма да се налага съществена промяна на правилата. По въпроса за срока от 5 дни за предоставяне на информация. Може би е разумно да имаме подобен срок – за някои случаи, но в случаите, в които имаме и гаранция, може би не е разумно да предвиждаме срок от 5 дни. Защото, когато става дума за гаранция, са необходими повече работни дни. Това, което искам да кажа е, че в някои случаи може би е уместно и разумно да предвидим 5-дневен срок, но в други случаи е необходимо да имаме по-различен такъв. Затова ви приканвам да премислим критерия 5 работни дни. Може би е по-разумно да им проявим по-голяма гъвкавост. Както казах, бавно, но сигурно се движим към компромис И е много добре, че ни давате повече време, за да може да стигне до такъв компромис. Все още не, не сме на края на тунела. Сега да чуем Алехандро Саркас. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря от името на групата на социалистите. Нашата политическа група следим това досие от дълго време и при нас няма различия между представители на отделните държави членки, така че мога да ви представя становището на групата на социалистите като цяло. Нашата политическа група би искала да се обърне към госпожа Жасовецка с следните думи. Най-напред, госпожо, вие ни представяте компромиси, които по наше мнение не са такива. Нашата политическа група не се открива в тези компромиси. Някои елементи, които ви се струват подробност, малка подробност, са всъщност много съществени. Затова и не можем да приемем компромисните предложения по това досе, ако няма някакъв по-глобален компромис. Не може да постигнете частичен компромис с нас. Просто трябва да имаме разумно компромисно решение по цялото досие. Госпожа Жасовечка заяви, че в това число са засегнати много хора. Но да не забравяме залога. Залога е социалния модел на много европейски държави. Нашата политическа група се произнесе за друга директива, за друг вид директива, засилване на базовата директива – Наистина искаме да се предвидят по-силни мерки, мерки, превентивни мерки, мерки на контрол и така нататък. Необходимо е да се запълни целият съществуващ по-настоящен правен вакуум, който позволяваше да се заобикалят пречките. В държавите членки има високо квалифицирани експерти по борбата с измамата, и те много добре знаят, че се създават фиктивни предприятия и се заобикалят националните законодателства. Затова трябва да се снабдим с необходимия набор инструменти, за да сложим край на всичко това. Затова обаче се нуждаем от строги критерии. Не бихме могли да позволим превентивните мерки и мерките за контрол по смисъл на член 3 и 9 да бъдат факултативни. Тези мерки трябва да имат правно обвързващ характер – в случая става въпрос за прилагането на европейска норма и по никакъв начин не може да оставим свобода на държавите членки. Не може държавите членки да не упражняват контрол. Не може да оставим такава празнота в европейското законодателство. Необходимо е всичко, което по-настоящем е факултативно, да стане задължително за в бъдещете, като в случая говорим за мерки по превеждане в изпълнение. Подлагат се под въпрос колективните и индивидуалните права. Затова не може да оставим на бюрокрацията да а, реши това. Е, има много фиктивни предприятия, които чисто и просто имат почтенска котия в определена държава членка. Тези предприятия не поемат никаква отговорност по отношение на командирования работник. Затова се нуждаем от по-строга, но лесно разбираема система. Необходимо е на, при бърз прочит на документите да стане ясно за какво стана става дума. Защото или е на лице командирован работник, или не е. Не може да има някаква сива а, зона и факултативни проверки. Ако искате да има факултативни проверки, гарантирам ви, че няма да получите подкрепата на групата на социалистите. Положението е изключително сериозно. Тук се заплашва свободното движение на работниците. Ние не подлагаме под въпрос свободното движение на работниците, но трябва да се спазват всички правила. Ако прочетете член 11, ще видите, че се остава с впечатление, че всички права, които са били извоювани от поколения работници, фактически са заплашени. Ние не можем да позволим на Европа да заплаши това, което е постигнато от различните поколения работници. Благодаря ви, госпожо Жасловечка, за всичко, което сте свършили. Благодарни сме ви за това, но все още има някои аспекти, които на вас може да ви се струват незначителни, защото са свързани с формата или с конкретния смисъл, но според нас тези аспекти в крайна сметка подкопават правата на работниците и за да може да защитим правата на работниците, трябва да имаме задължителни проверки. Това въжи и за имиджа на Европейския съюз в държавите членки. Трябва да го защитим. Благодаря ви, госпожо Жасловечка, за опита да се постигне компромис на лице директива, която засилва основната директива, но повярвайте ми, не си играя с думите. Наистина трябва да имаме задължителен характер на тези правила. Благодаря. А, групата на социалистите се изказа Оли Кристенсен сега. Tak for det, øh, fru formand, og tak for øh, til alle de er involverede i den her sag. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички, които се включиха в работата по директивата за изпълнение. Несъмнено тя ще окаже голямо влияние върху а, живота на хората. Ето защо бих искал най-напред да кажа на докладчика, че тук съвсем не става въпрос за някакво упражнение което да ни позволи да разберем кой е най-големия защитник на свободното движение на работници. На лице е вътрешен пазар и ние не бихме искали да го поставим в опасност. Бихме искали да се засили свободното движение на работници и това е основната идея на директивата, която обсъждаме днес. Трябва да се запази правото на свободно движение, но същевременно трябва да се определят и критериите, в които да се извършва тази мобилност. Има хора, които злоупотребяват с правото на свободно движение на работниците и това води до изкривяване на конкуренцията и до издевателства върху работниците. Това е погрешно от морална гледна точка. То е не само погрешно, но е и незаконосъобразно. Ето защо посредством настоящата директива трябва да се осигури лоялна конкуренция между работодателите от една страна и между работниците от друга. Когато е, погледна компромисното предложение, не оставам с впечатлението, че е, се постига тази лоялна конкуренция. Е, чух това, което каза и колегата във връзка с някои от недостатъците и аз също искам да поставя акцента върху някои от тях. Не мога да подкрепя компромисно предложение ДД, защото то ще представлява голяма стъпка назад и отстъпване от разпоредбите на Рим 1. Ако не са изпълнени условията за командироването на работника, то тогава попадаме в обхвата на член 45 от договора за функциониране на Европейския съюз. Необходимо е да се предотвратят злоупотребите с свободното движение на работниците. С тази цел е необходимо да се уверим, че се, прилагат прав... че се прилага законодателството на изпращащата държава членка. Не можем да подкрепим и компромисно изменение FF а именно предвиждат се само административни искове от страна на синдикатите. Това противоречи на правната уредба на много държави членки. Ето защо Данута бих искал да те а, подканя да направиш всичко възможно, така че да имаме адекватно прилагане на директивата. В момента живеем в тежки а, времена и се нуждаем от социална справедливост. А, нуждаем се от Европа, в която правилата се спазват. Европа, в която ако правилата не се спазват, се налагат санкции. След една година ще има и избори, е, затова се нуждаем да покажем на хората, че Европейския съюз се старае да въведе минимални стандарти в Европа, без значение къде са решили хората да е, се препитават. Необходимо е да осигурим и лоялна конкуренция навсякъде, без значение къде упражнява трудова дейност съответното лице. Не бихме могли да разпишем нещата по задоволителен начин, ако приемем тези компромисни предложения. И ще чуем мнението на гражданите в това отношение до година на изборите. Традиционните партии ще поемат част от удара, но и европейските няма да бъдат пропуснати. Благодаря. Благодаря думата има Сари Есая, след което господин Людвигсон. Благодаря, госпожо председател. не бъде, искам ясно да, да официално да заявя, че няма превод на финландски днес, въпреки че аз съм пълноправен член на комисията, има двама заместници от Финландия. Аз говоря английски, разбира малко немски и франция, но все пак бих искала да имам възможността да използвам родния си език, когато обсъждаме законодателни текстове благодаря, Данут. Положили сте много усилия, за което ви благодаря. Разбирам, че процес на изготвяне на компромиси все още тече, но искам да се спра на три члена, които според мен са от ключово значение. Целта на нашата работа е да възпрем възможности за злоупотреба с командироването на работници и също така да насречим предприемачите към честна конкуренция, тъй като предприемачите, които изпълняват всички свои задължения, не бива да бъдат наказвани поради нелоялната конкуренция, идваща от другата. И така първо по член 3 бих искала да подчертая последното изречение в първи параграф. Там се казва, че този, който не успее да изпълни едно или няколко от тези изисквания, вреди на командироването и е, компетентните органи трябва да вземат решение в конкретния случай. Според мен това изречение е много важно. Не мисля, че, че трябва толкова много да се случаваме върху Мей или Шел в е, този параграф трети, тъй като винаги се взима предвид цялостната ситуация. Така че, ако правилно разбираме съдържанието на последното изречение от параграф 1 на член 3, може би ще си дадем сметка, че спора дали да се запише Мей или Шел не е чак толкова съществен. По член 9 Смятам, че тук трябва да използваме Шел, Шел на английски, тъй като контролните органи трябва да имат възможността да използват избрания от тях метод в държавата членка. Така че в член 9 действително трябва да разпишем всички методи за наблюдение, които да се предоставят на разположение компетентните контролни органи. По член 12 разбирам, че е бил договорен компромис относно пакета за обществените поръчки, така че можем да приемем тази формулировка. по всички останали компромиси, мисля, че може малко да се поработи по самата редакция, но като цяло всички останали компромиси са приемливи за нас. И ви желая успеха в работата по останалите компромиси. Благодаря ви. Колегата Лудвиксън, след него колегата Шрадер. Eh, har sagts redan och nämnts, men jag vill säga att jag följt... Благодаря ви. Вече бяха казани редица от важните коментари. Държа да подчертая, че напълно подкрепя си Иван Хюк в казаното от него. Искам само да споделя разочарованието си от а, постигнатите компромиси. Разбира се, знам колко трудно се изготвят компромиси, тъй като профсъюзите на национално равнище рядко са доволни от решението, което ние намираме. Първоначалната директива за защитата на работниците беше взета предвид, след което беше прието решение Лавал от Съда на Европейския съюз. и а, минималните цели се превръщат в максимални цели. Трябва да се избегне злоупотребата с вътрешният пазар и за тази цел работодателите трябва да носят отговорност за своите служители. Тук обаче не говорим само за пазара на труда. Засягат се и правилата по отношение на справедливата конкуренция и нелоялната конкуренция. И се оказва, че много сериозни предприятия трябва да се конкурират с не толкова сериозни предприятия на пазара, което е недопустимо. Освен това, са предвидени редица факултативни мерки, но нашата група трудно би подкрепила тези компромиси. Пак казвам, не мисля, че тук правим стъпка напред, а дори напротив, мисля, че отстъпваме от предишните позиции, това според нас е недопустимо. Без правно увързващи изисквания правилата за, използ... за прилагане няма да се прилагат на практика и по този начин напълно ще обезмислят директивата. Така че като цяло мисля, че може да постигнем по-добър резултат и пак повтарям, радвам се, че все пак успяхме да намерим няколко компромисни решения. Но не бива да забравяме и опита на заинтересованите страни, като например в Волво. Там има истински специалисти, които знаят много добре какво правят и ми се струва, че трябва да почерпим от техният опит. Разбира се, има и други предприятия, предприятия, които не се отнасят достатъчно сериозно към въпроса с командироването и това е неприемливо. Трябва да променим положението, трябва да приемем правно обвързващи правила и пак казвам, трябва да се стремим към подобряване, към влушаване на настоящото положение. Благодаря думата има Елизабет Шродър. Благодаря ви. Не, напред бих искала да се извиня за това, че пропуснах част от разискването. Имах друг ангажимент. Но прочетох редица от вече представените днес доводи. Искам само да споделя впечатленията си от ам, преговорите относно компромисите. С радост установих, че средата на работа при преговорите за компромисите беше много положителна и конструктивна. Това ни позволи да постигнем известен напредък. Разбира се, не сме разрешили все още всички проблеми. Аз самата не съм, не съм доволна от част от компромисите, но все пак постигнахме някакъв напредък. В частност се радвам, че успяхме да се споразумеем относно процедурата. не искахме новата директива за прилагане да навреди на други съществуващи вече законодателни текстове. И всички са съгласни с това твърдение, в частност с членове 5, 3 и 9 от оригиналната директива. Да започнем с член 5. В него ясно е разписано кой носи отговорност за контрола за спазване на, на правилата на работниците в Европейския съюз. Отговорността носи държавата членка, където работи служителя където се извършва работата. Това беше основен принцип, който никой не постави под въпрос. В отговор на господин Серкас, ако изкочим списък, той не бива да бъде с факултативен характер. Записването в списък в директива за изпълнение на Европейския съюз има правно обвързващ характер. Предпочитаме обаче да запазим МЕЙ в директивата, тъй като искаме отговорността за контрола да се носи от държавите членки. А за държавите членки е важно да имат право на осмотрение да преценят какво според тях е важно, т.е. какво искат да контролират в съответната държава. Не виждам как иначе може да функционира системата. в тази област е, статуквото може да се промени буквално за един ден. А на европейско равнище не можем да реагираме толкова бързо и за това според нас тук е добре да се разпише МЕИ. За мен основните принципи на оригинална директива са съвсем ясни и те представляват напредък. Те ни позволяват също така да, и, да изготвим определение за тълкуването на списък, който предлагаме. Основната цел обаче, пак казвам, е държавите членки да разполагат с възможността да реагират на развитието на положението през едните няколко години. разполагаме с директива, в която и работниците, и работодателите играят много важна роля. Затова ми се струва, че в по-голямата част от случаите постигнахме сериозен напредък. Не по всички и деднота го знае. Но все пак смятам, че напредък, който постигнахме е подобрение в сравнение с първоначалния текст на Европейската комисия. Мисля, че постигнахме добра редакция относно псевдо самозаетите лица. трябва да зачитаме трудовото законодателство на държавите членки. В противен случай не виждам как можем да прилагаме директивата на практика. Не знам всъщност как може с редакция в тази директива да обхванем всички съществуващи трудови законодателства в държавите членки. Затова и предпочитаме да оставим на държавите членки възможността сами да определят регламентарната рамка. Не бяхме да постигнем компромис по Рим 1. Има различни становища. Моята позиция отношение на регламента Рим 1 е много ясна и се основава на опит трупан през годините. Имаше опит за изменение на Рим 1, но той не успя. Но е ясно, че аргументът Рим 1 не е, работи по отношение на командированите слушатели. Може да го разпишем на теория, но знаем, че на практика този документ не функционира както трябва. Затова не смятам, че има смисъл да правим препратка към законодателен текст, който не функционира. В този случай Европейската комисия трябва да признае, че при конкретните случаи има работник, който предоставя своите услуги и го извършва в рамките на договор, сключен в друга държава членка. Явно, че случай е различен от предвидения в Рим 1 и затова имаме нужда от промяна. Тоест, или не трябва изобщо да, да споменаваме Рим едно, защото няма никакъв смисъл, или трябва да се опитаме да намерим нова редакция. Искам да кажа нещо и по член 9. Според мен член 9 е ключов, той е свързан с член 5 от оригиналната директива. Ако тук запишем shell, има опасност да се до същия резултат, като при решението на съда Руфърт и Люксембург. Ето също тук според мен е опасно да разпишем Shell, защото не виждам как можем да го направим без да променим текстът на оригиналната директива. Затова имаме нужда от сведения от страна на Европейската комисия. Искаме да гарантираме, че им разпоредбите са достатъчно правно обвързващи, но с това достатъчно ясни. Искам много да повдигне и въпроса за уведомлението. Това е свързано с огромно административно и бюрократично бреме и за държавите членки, и за Европейската комисия, според мен ще бъде неприложимо на практика. Затова според мен е по-добре да използваме съществуващите инструменти и съществуващата директива. Разполагаме с член четвърти, съгласно който държавите членки ще осведомят останалите или чрез комисията ще осведомят държа... другите държави членки какви мерки предприемат по член 4. Това може да се е, осъществи и в рамките на работната група, създадена с член 4, в която участват държавите членки. По този начин ще намерим бързо решение на това изискване без създаване на допълнително бюрократично бреме, което излишно осложнява и удължава процедурата. Имам още два много кратки коментара по още два члена. Радвам се, че постигнахме напредък по член 12. Искам да уточня, че държавите членки, които искат да приемат допълнителни рамки, ще имат възможността да продължат да ги прилагат и да продължат да приемат допълнителни мерки. Следващия ми въпрос по член 16 е защо приемаме изменения дошли от правната служба, при положение, че ние смятаме, че текстът по член 16 е много добър в носящия му вид. Не разбирам защо. Благодаря, госпожо председател. Разбирам разочарованието на някои от колегите, особено след прочита на някои от компромисите. Искам обаче да ви припомня, че нашата главна цел е положението в Европа да се подобри да се премахнат всякакви неясноти, свързани с директивата за командироването, да се е, попречи на злоупотребите, да се гарантира прозрачност, да, е, нещо от което за сега сме доста далеч. Знам е, твърдените, че не трябва да се създава скъпоструваща бюрокрация, но да не забравяме, че защитата на работниците не може да зависи само от добрата воля. Става въпрос за защита на работниците на европейско равнище и всеки, който е против, веднага изважда аргументите с разходите и с бюрокрацията. когато анализираме проблема с командироването на работници, виждаме, че разходите са огромни, включително разходите, разходите за контрол. Така че трябва да подобрим по някакъв начин положението, да помогнем за защитата на пазара на труда, да подпомогнем на предприятия, но най-вече да спасим всички хора, които ходят да работят в Европа за 300 евро месечно. Искам да ви попитам защо във вашите държави членки не, това не е забранено. Но всички знаят, че винаги има възможност да се работи, да се намери ефтина работна ръка нарушавайки елементарни права на хората. Затова всичко трябва да бъде ясно и проследимо. Кой може да бъде командирован, при какви условия, с какво заплащане. Член трети трябва да даде ясни обяснения, за да се избегнат а, а, предприятия, които служат само за почтенска котия, за да се изпращат работници, които всъщност на черния пазар. И Аз а, разгледах а, всички досиета, които са ни прати. Много пъти командировани работници се връщат с празни ръце, защото са пребивавани незаконно в приемащата държава. Това не е тяхна вина. Ние трябва да отчетем всички тези хипотези, така че приемащата а, страна да гарантира една законна работа. А, освен това, трябва да въведем минимални стандарти за упражняване на контрол. Ако дадена държава членка счита, че нейната система за контрол е достатъчно надежна, и е, че предвижда по-строги мерки за контрол от препоръчените от комисията, тя би трябвало да може да има свободата да прилага своята система. Трябва да разпишем ясни правила за отговорността, от които да включат всички подизпълнители, т.е. да има отговорност на всички равнища. Алайне, е, wir haben den, den endlose Ketten und unübersichtliche Ketten, auch was die Haftung betrifft, in allen Branchen. Ähm, ich habe es gesagt. Ich така че, както казах, в цялата верига подизпълнителни трябва да бъде ясно разпределена отговорността. Съгласна съм, че остават много проблеми и се очудвам на тези, които така меко критикуват. Много се каза от колегите, но ако позволите, ще добавя още нещо. Дебата е много важен той не може да се състои само между докладчика и докладчика в сянка, защото по положението всяка една от политическите групи е много сложно и всеки член на нашата комисия е малко или повече засегнат от тази тема, която не е, е принадлежно само на докладчика и докладчиците в сянка. Искам да ви кажа, че компромисните изменения бяха раздадени само на докладчика и докладчиците в сянка, според мен те не са доизгладени, има все още работа по тях. И при това положение искам да е, бъдем много внимателни, говорейки за компромисни изменения. Особено е, от тези, които са внесени от членовете на нашата комисия. На този етап е, ние отчитаме всички индивидуални изменения на внесени от членовете, които стават компромиси на групата, когато има съгласие в групата. Но бях досна, доста изненадана, гледайки е, компромисните изменения, е, позиции, които са много различни в различните е, групи, които се дават като договорени изменения на различните е, групи, а пък всъщност са подписани само от един член, от един депутат. Тук предупреждавам и секретарията. Трябва да зачитаме измененията от депутатите. Моля ви, не търсете подвола, Телен. Просто искам наистина да стоя за повече за стриктно спазване на тези правила. Ne nous y trompons pas, la directive temps de travail ne viendra pas. Euh, nous avons eu beaucoup de... Това е едно от най-важните Du gay sur tous les dossiers Euh, euh, du cadre financier pluriannuel, mais celui... да събравяме и другите досиета в рамките на, многодишната финансова рамка, но действително това досие беше определено като едно от е, най-спешните от стъпването в длъжност на председателят Барозо и си остава такова. Ето защо аз призявявам всички да проявят отговорност, тъй като ако не успеем да приключим работата по една директива, която представлява тълкуване на едно досие, което беше сред приоритетите на моят предшественик Андерсен. И всъщност най-трудното ми наследство, което получих от него, беше да вземем предвид решенията на съда, промените, които настъпиха междувременно и различните интереси. Едни настояваха за промяна на преглед на директивата, други настояваха за директива за прилагане. Ако обаче 5 години по-късно нямаме какво да предоставим на съвета от наша страна, мисля, че всеки ще трябва да поеме своята отговорност и тя е много тежка отговорност. Очевидно е, че всички трябва да положим допълнителни усилия и непълно съм съгласна с коментара на Томас Хендел, което ми припомня разискванията при изготвянето на хартата на основните права. Но ми се струва, че това е препратка, която следва да бъде направена. При разискванията на хартата на основните права някои искаха просто да препишем съдържанието на хартата на съвета на Европа. Тоест нямахме възможността да запишем нищо ново. Независимо дали става въпрос за преразглеждане на директивата или директива за прилагане, ако нищо ново не можем да, да включим, тогава няма никакъв смисъл да полагаме толкова усилия и да губим ценно добавена стойност на европейско равнище. Ако преразглеждаме или изготвяме нова директива, трябва да има възможност за включване на нови елементи. И в това поле на действие за включване на нови елементи, Европейската комисия чрез член 12 ни дава тази възможност. Ето защо действително ще бъде много жалко, ако след края на разискванията в Европейския парламент загубим нещо толкова съществено, поне за мен. Може би не всички споделяте моята оценка. Но настоящата Европейска комисия под ръководството на господин Барозо прие да постигне сериозен напредък по социалните въпроси. Ето защо споделената отговорност е много важен елемент. Ето защо се надявам, че чрез компромисът, който ще успеем да изготвим, няма да загубим и да отстъпим значително от нашата позиция. Знам, че в някои държави членки има механизми, които са достатъчно добре функциониращи. Аз обаче Честно казано, в рамките на вътрешният пазар никога не съм виждала една държава членка, която може да се е, затвори за стената на собственото си законодателство и по този начин да се изолира и защити от влиянието на вътрешния пазар и от другите държави членки. Знаете, че има подобни рефлекси в държави с по-развито социално законодателство, които виждат като заплаха напредването на европейското законодателство, тъй като това би довело до намаляване на социалните права и до социалните придобивки в техните държави членки. Честно казано, предвид опасността от социален дъмпинг, мисля, че трябва всички заедно да търсим напредък възоснова на постигнатото вече, всъщност то не е толкова в същественото момента. Съжалявам за, тази, за този коментар, но ми се струва, че беше необходима в рамките на дългото и полезно разискване, което проведохме. там думата на докладчика. Знаете, че тя самата ще има възможност отново да се изкаже по компромисните изменения, които не са довършени. Така че отново давам думата на госпожа докладчика и ще ви помоля да проявите същия здрав разум като останалите участници в това разискване. Комисията иска ли да вземе думата? Да, този път искат. Добре, в такъв случай давам думата на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Бих искал да благодаря на всички ви за изключително ползотворния дебат от тази сутрин. Въпреки, че не сме стигнали до компромис, ми се струва, че все пак сме на прав път. Поздравления за докладчиците. 800 изменения по най-съществените разпоредби, членове 3, 9 и 12. Това е впечатляващо. Бих искал да ви предупредя за а, нещо. Дискусиите за започване на преработката и за приключването и са много важни. Тук не става въпрос само за Shell и May. Ако използвате Shell, ще се доведе до правно задължение за много държави членки, които нямат задължителни проверки по смисъла на член 9. Ако се приеме тази разпоредба, те ще трябва да въведат подобни разпоредби затворения списък. Съвсем различно нещо е дали се говори за затворения списък по смисъла на член 3 или списъка в член 9. Съществена разлика има между член 3 и член 9. В член 3 имаме отворен списък от критерии, които вземат предвид разнообразието от различните фактически ситуации, които могат да възникнат на практика. В това отношение имам един коментар. С оглед на компромиса, който предлагате, той върви към фактическа оценка на всички елементи в конкретната ситуация. И а, тук възниква а, следния въпрос. Как ще се случи това на практика? Във всички случаи или контролните органи ще трябва да направят предварителна проверка за това дали са изпълнени всички критерии? Обърнали сте внимание на всички допълнителни елементи, които могат да възникнат и кои, за които също трябва да бъде информирана комисията. По член 9 също бих искал да ви предупредя за нещичко. Струва ми се, че тук трябва да се вземат предвид последните развития и по-специално заключенията на съвета от март 2013 година. Там се подчертава необходимостта от намаляване на административното време на европейско и национално равнище, още повече, що се отнася до малките и средни предприятия. Използването на МЕЙ или на ШЕЛ може значително да промени нещата. По отношение на допитването а, до а, националните пазари във връзка с а, административната тежест. Тази директива беше посочена като една от директивите, които води до високо административно бреме. По член 16 и изменението, което се предлага по този член, може да доведе до съществена промяна, в а, законодателен акт 2005-240 за наказателните санкции се създава прецедент за това и а, не трябва би ми се искало да се опитаме да избегнем ситуациите, дискусиите, извинете, във връзка с изчисляването на разходите. Това са а, средства, които трябва да а, бъдат възстановени. Много е простичко да се уреди въпроса. И едно прагматично решение а, би било да използваме прецедента. И отново ви връщам към първоначалното предложение на комисията в това отношение. Ще спра до тук. Пожелавам ви успех. Може да разчитате на нашето сътрудничество. Госпожа Жасовиечка. Благодаря, госпожо председател. Напълно осъзнавам отговорността, която лежи на плещите ми. Отговорност спрямо колегите, спрямо комисията, спрямо съвета, спрямо работодателите, спрямо работниците и спрямо докладчиците в сянка. Зная, че докладчиците в сянка а, преговарят с всички членове на политическите групи, а не само с членовете, които са внесли изменения. Те преговарят също така и с всички, които проявяват интерес към директивата. Ето защо ви уверявам, госпожо председател, че съм напълно а, наясно с а, отговорността, която съм поела. Много добре си спомням, как започна всичко. Първоначално имаше а, огромна бездна в нашите становища. Днес обаче, а, като че ли позициите ни се сближават и всички сме от една и съща страна на пропаста. А, не трябва обаче да се стига до, до ситуация, в която държавите членки вземат решение за упражняване на контрол или за неупражняването на такъв. Затова трябва да използваме термина shell. Държавите членки трябва да упражнят съответния контрол, т.е. трябва да проверят законосъобразността на командироването на съответния работник. По компромисно а, предложение 3, параграф 2, Погледнете го, там ще видите, че по държавите членки трябва да проверят всички факти по конкретния случай. Член 3. Там са засегнати всички характеристики на командироването на работника. Те трябва да бъдат анализирани. В член 3 ясно се постановява, че държавите членки трябва да извършат проверката, като се оставя свобода на действие на държавите членки по отношение на елементите, които да бъдат обект на проверка. Алинея 2 на член 3 ни казва, че проверката може да включва следните два елемента. И сме описали кои са тези два елемента. Но както виждате, даваме възможност на държавите членки да вземат решение. Или да проверят всички елементи, които предлагаме, или само някой от тях. Това има за цел да се намали административното бреме. Освен това, в член 3 сме въвели една линия, в която се казва, че държавите членки могат да използват и допълнителни критерии. Въпросните допълнителни критерии обаче трябва да бъдат сведени до знанието на комисията. Чухме току-що това и от представителя на комисията, така че всички сме на една страна, нали така? Не... Изправени сме пред един и същи проблем. Както ние, така и докладчиците в сянка. И всички ние сме на мнение, че държавите членки трябва да извършат проверката, като се остава свобода на действие по отношение на елементите, които да бъдат обект на тази проверка. По член 9 казахте, че тук трябва да използваме Shell, защото е абсолютно необходимо да се упражни контрол върху фирмите, които командироват работници. Но всъщност в член 7 се говори за този проблем, а не в член 9. Не, поправя се а, докладчика. Член 10 урежда този а, проблем. Там а, се казва, че държавите членки трябва да упражнят ефективни пропорционални проверки. Тоест, както виждате, отново се натъкваме на същия довод. Той вече е включен в текста. Държавите членки са задължени да направят проверка. Член 9 който е доста спорен. В него са включени а, приложимите мерки. Докладчиците в сянка, както и аз, държим държавите членки да са тези, които да вземат решения по отношение на приложимите елементи. Член 9 ви предлага списък с такива мерки. Ако държавите членки вече имат опит в областта на командироването на работниците и ако те желаят да включат нови критерии, биха могли да го направят, ако уведомят Европейската комисия. Така че не виждам къде е проблема. Всичко, което искате, вече фигурира в компромисното предложение. Стивен, няма да се спирам на член 3, но ако считате, че има допълнителни неща за доизясняване по член 3 и член 9, ще го направя с удоволствие. Порим едно. Да, порим едно се изисква да се уточни приложимото право в случай на злоупотреба. Ако продължим работата си по измененията, може да стигнем и до по-добро решение. Аз получих подкрепата на социалните партньори и на колегите, Ето защо считам, че трябва да е ясно кое е приложимото право във всеки един случай. Има доста сложни а, ситуации. Например, немски работник, който не може да намери работа в Германия, дори за а, минимална надница. Този а, е, германски работник може да а, е, отиде в Полша, където а, е, да бъде наед и да получава минимална заплата. Кое ще бъде приложимото право в този случай? И в случай, че не е пределно ясно кое е приложимото право, можем ли ние да го наложим? Трябва да приложим регламента Рим 1. В съдебната практика на Европейския съд се казва, че се прилага приложимото право, което е най-добро за работника – Значи, трябва да използваме а, Рим 1, но ако това не ви се нрави като решение, бихме могли да помислим и за друга редакция на текста. Относно предварителното уведомяване, за което говори Стивън, не става въпрос за изпращане на а, писмо, с което да се каже от а, дата ХИК започваме да прилагаме а, това право по отношение на лицето Y. Не. А, необходимо е да се предостави подробна информация. Много често, преди заминаването на работника в чужбина, нещо се променя, което означава, че трябва допълнително да се изпрати информация и уведомление. Обсъждала съм въпроса с много представители на държави членки, и а, държавите членки са направили избор в това отношение. Те прилагат процедури, които им позволяват да получат надлежна информация, която напълно ги удовлетворява. Много често в националното законодателство на държавите членки фигурират разпоредби по отношение на срока за уведомяване. Този срок не може да бъде една минута или една секунда. Не. Срокът обикновено е от няколко дни. Понякога е необходимо информацията да бъде допълнена и това се прави на практика. И за това се питам, защо искаме да осложняваме нещата. Нека да оставим въпроса на държавите членки. Нека те уредят този въпрос. Дадена държава членка може да изиска информацията да бъде предоставена 5 дни преди командироването, а пък друга държава членка може да реши това да бъде направено 8 дни преди командироването. Стивън се спря също така на възможността за колективни искове. Стивън, много добре знаем, че в този случай трябваше да обсъдим въпроса по-скоро в, в рамките на директивата Монти 2. За съжаление обаче тя не беше приета. Затова се нуждаем от разпоредби, в които да се каже, че колективните искове се уреждат по националното законодателство на държавите членки. Тоест, ако държавите членки имат вече опит в това отношение, то тогава а, те могат да продължат а, да процедират по начина, по който са го правили до сега. Наистина не виждам къде е проблема с този текст. Надя обърна внимание на архивирането на документите след изтичането на договора. Тя опомена и срока от две години. Аз знам, че някои държави членки изискват пет години. Ако дадена фирма знае, че трябва да пази документите по отношение на командирования работник за 5 години, то тогава този текст е достатъчен. Нека да го оставим в настоящия му вид. Като ви предлагам да оставим срока, но да направим изискването за съхраняване на документите задължително. Това е а, един опит за намиране на решение. Надя обърна внимание и на причините за отказ в член 14а. Разбира се, изменението, което предлагаме в момента, не го считаме за окончателно, но то е почерпено от решението на държавите членки в рамковото а, решение от 2005 година решение на ам, съвета по общи въпроси. Там има такъв текст и ние правим препратка към рамковото решение на съвета. По въпроса за възстановяването на средствата, държавите членки са взели решение в това отношение. Обикновено средствата остават за държавата членка, която е възстановила парите. Държавите членки прилагат различни а, санкции в това отношение. В някои държави членки, например, се налагат административни санкции. Затова и ви предлагаме това като решение в а, тази директива. Дали бихте могла вече да пристъпите към заключителните ви думи? Пита председателката. Добре. Ще се спра тогава на а, коментарите, които все още не съм разгледала. Член 5 е много важен, защото член 7 по смисъла на който комисията се обръща към държавата на происход, сега предвижда комисията да се обърне към приемащата държава. Но сме се опитали да обясним, сътрудничеството на компетентните органи при осъществяването на проверка. Член 12 и отговорността на подизпълнителите. Колегата не беше сигурен, че а, имаме добро решение на този въпрос. Да, действително, член 12 е един от проблемните а, членове. не уреждаме въпроса за солидарната отговорност в тази директива, защото това може да доведе до неравно третиране на предприятията, които командироват работници. Да предположим, че имаме едно предприятие, което командирова работник и има подизпълнител, който не е длъжен да изпълни изискването за солидарна отговорност. Имаме обаче друг подизпълнител, който е длъжен да отговори на това изискване а, мисля, че е пределно ясно кой подизпълнител ще избере предприятието. Затова е необходимо да се снабдим с инструменти, които да ни позволят да се спазат правата на работниците. Затова, по мое мнение, решението, което ви предлагаме е най-доброто. Алехандро, ти се спря на използването на Shell и May. Надявам се, че чу това, което казах малко по-рано. Надявам се също така, че съм те убедила в правотата си. Ти упомена също така необходимостта от разпоредби, които да избегнат създаването на фиктивни предприятия, в дадени държави, чрез създаването само на почтенска котия в тях. Да, необходимо е да спрем дейността на подобни предприятия. Да не забравяме, че тези предприятия не, нямат счетоводна дейност, те не са регистрирани. Разбираме, че е имало такива предприятия, едва когато възникне проблем. В това отношение имаме формуляра Едно едно. И бихме могли да включим нещо в директивата. Но как бихме могли изобщо да изключим съществуването на подобни фактивни фирми? Бихме могли да направим всичко възможно, но ако някой е, желая да не спазва закона, той винаги ще намери начин да го направи. Та в това отношение не можахме да стигнем до консенсус по текст, който да ни позволи изцяло да избегнем създаването на подобни фирми. Сари, благодаря за коментарите по член 3 и член 11. Господин Лудвингсон бил разочарован от компромисните изменения и аз съм съгласна с вас, напълно съм съгласна. Директивата за командироването на работниците не засяга минималните стандарти, така че напълно основателно сте разочарован от директивата. Ние просто искахме да внесем подобрение в а, разпоредбите на директивата, за да може тя да се прилага по-добре на практика. Така че напълно съм съгласна с вас. Юта попита. Каза, че има държави, в които работниците работят за 300 евро на месец. Тоест минималната заплата в тези държави е 300 евро. По принцип, когато се командирова даден работник, командированият работник получава минималната заплата на държавата на происход или на приемащата държава. Но бях изненадана от това, което казвате. В Польша това е невъзможно да се случи. Може ли да ми кажете малко по-подробно какво точно имахте предвид? Вижте, доста бях щедра, но наистина трябва да приключвате вече. Госпожо председател, казахте, че текстът е много важен и за това си мислих, че имам право поне на още една минута. Вие вече говорите 15. Аз не поставям под въпрос значението на а, директивата. Една минута, добре, една минута. Имам ще тумачение, але и да му била. Звръчваш увага на то, че краи членковски не мушам и зигал до Комисия Европейски. И така, Обърнахте ни внимание на това, че не е нужно Европейската комисия да даде своето съгласие. Но тук говорим за нещо съвсем различно. Говорим за уведомяване на комисията. Елизабет каза, че преговорите са конструктивни. Да, те са такива, благодарение на вас защото наистина търсим решение, което да ни позволи да гарантираме е, правата на работниците, като се спази и тяхното право на свободно движение. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря ви за подробните и прецизни отговори. Ще обсъдим компромисните изменения. Този път се надява наистина са компромисни на 19 юни и се надявам тогава за последен път да се занимаваем с тези компромиси, за да може да гласуваме текста на 20 юни. И така стигаме до точка 8 от дневния ред. Разглеждане на становището към Комисията по регионално развитие относно регионалната политика като част от по-широк спектър от схеми за държавно помагане бяха внесени 27 изменения. Предлагам ви три компромисни изменения, които ни дават възможност да включим нашите притеснения в и да, впишем, да ги впишем в контекста на стратегията Европа до 2020 година. Отразяват се на искането на Елизабет Шротер да се позовем на економически растеж, който се вписва в стратегията Европа 2020 година, именно интелигентен, приобщаващ и всеобхватен економически растеж, без обаче да се пренебрегва необходимостта от развитие на промишлеността като част от економическия растеж. които се включат в рамките на политиката по сближаване. Също така предлагаме да се включат и изменете на Елизабет Шродър и Франсуаз Кастекс относно координацията между държавното подпомагане и политиката по сближаване в случаите на преместване на дейността на предприятията, които противоречат на целите на политиката по сближаване. Това са моите компромиси, които исках да ви предложа. Сега давам думата. Кой е поискал думата? Алехандро Серкас, Вероник Лопес Фонтанье, Елизабет Шротер. И това е списъка на ораторите. Господин Серкас. Благодаря ви, госпожо председател. С няколко думи бих искала да представя измененията на колегата Франсуас Кастекс, която в момента участва в друго заседание. Най-важно е изменение девето, което засяга ролята на Европейския парламент в този процес. Защото знаете, че ние сме изключени от този процес, както и изменение 19, където се подчертава колко важно да има координация между политиката на сближаване на отделните държави членки, което ми се струва съвсем логично. трябват ни общи критерии. Изменения 5 и 6 имат за цел да подобрят правните гаранции. Постоянната промяна на критериите, които изменят ръководните насоки на Европейската комисия и съдебната практика на съда водят до известно объркване. Аз самият съм го изпитал. Нормалното функциониране на цял един отрасъл страда от подобно объркване. Такъв е случай с корабостроенето вече от две години. Всички договори са блокирани и всички очакваме новото определение. Тоест ясно е, че политиката по сближаване има своето въздействие върху заетостта. Никой не иска тук някаква редакция, някакво определение, което да е 100% стабилно от правна гледна точка. Не, трябва ни някакво работещо определение, което да даде възможност на економиката да продължи своята работа. Трябва също така да се обърнем към бъдещето. Не бива да се плашим от държавната помощ, защото обикновено тя се използва в случай на нужда и то по проекти обърнати към бъдещето. И в последното си изменение госпожа Кастекс обръща внимание върху действителността в Европа, високото равнище на безработица, но и наличието на социална економика, която се различава в, своята логика на действие от е, капиталната, капиталовата, капиталистката, извинете, економика. госпожа Лопес Фонтанье. Благодаря ви, госпожо председател. И аз ще бъда съвсем кратка. И без това разполагаме с доста малко време за изготвяне на измененията. И за нещастие, за пореден път измененията не бяха преведени на всички езици. Все пак смятам, че свършихме добра работа предвид краткото време, с което разполагахме и постигнахме общо сето задоволителни резултати и се надяваме тези изменения да бъдат взети предвид от Комисията по регионално развитие. Бяха внесени 27 изменения. Скоро ще се проведе подковителното заседание в групата на НП. И тогава ще а, изготвим списите за гласуване, но мисля, че по-голямата част от, от а, измененията ще можем да ги подкрепим. Искам да се спра на две изменения, предложени съвместно от мен и Елизабет Моран. И моля колегите от другите групи да подкрепят тези изменения. Първото изменение е 16. Когато се извинява е изменение 17. Там се казва, че в рамките на социалните социалното подпомагане трябва да се съсредоточим върху заедостта. Казваме го, защото съгласно принципа на субсидиарност, държавите членки могат да решат да окажат, да отпуснат помощ на предприятията, без да взема предвид най-важната цел, именно създаване на работни места. Ето защо ние искаме да се определят ясно приоритетите и основен приоритет да бъде създаването на работни места. Има още едно изменение, което е важно за нас и то е изменение 21. В него се настоява големите предприятия също да могат да се възползват от този вид държавно подпомагане. Защо? Защото изглежда, че утре комисарята Румуния ще участва в заседанието на Комисията по програмно развитие, но за момента изглежда, че големите предприятия ще бъдат изключени от а, а, тези, тази помощ, тъй като се твърди, че този вид помощ за големи предприятия ще има повече негативни, отколкото положителни ефекти. Ние обаче бихме искали големите предприятия да бъдат включени тук, при условие, че те спазват редица критерии, че се занимават с иновативна дейност, че взимат предвид екологосъобразните стандарти и че си сътрудничат с малките и средни предприятия. Искаме да се въведат подобни критерии, но искаме и да подкрепим големите предприятия, защото по този начин косвено ще подкрепим и малките и средни предприятия. Или казано с, друг, с други думи, големите предприятия ще стимулират подобряване на бизнес климата в регионите, където развиват своята дейност. Затова смятаме, че и големите предприятия трябва да бъдат включени в този вид помощ. И накрая по компромисните изменения А и Б никакъв проблем. Разгледахме по-обстойно компромисно изменение С. То може да създаде известни проблеми. случая, според нас, трябва да се замени държавна помощ и да се използва вместо този термин терминът държавни инвестиции. Струва се по-уместен. Това е което има да кажа за момента. Благодаря ви, госпожо председател. По, по компромис искате да запазите държавна помощ вместо държавни инвестиции, така ли? Госпожа Шротър. Ja, um gleich da anzuknüpfen, ich unterstütze den. след казаното до тук, мисля, че аз мога да подкрепя позицията на госпожа Фонтани. Държавни помощи, а не публични инвестиции. Защото не знаем точно какво се разбира под публични инвестиции, докато държавните помощи са нещо ясно. Искам също така да засегна един ключов елемент, свързан с държавните помощи и времето, през което дадено предприятие работи в даден регион. Беше решено това да е за срок от 10 години в мандата за тристранните срещи. На тристранната среща ние много се борихме да се запази този срок. Не успяхме 100%. Формулировката беше нюансирана. Но при изнасяне на производството извън Европейския съюз запазихме с 10 години. Много се борихме е, предприятията да могат да останат по-дълго в съответния регион. И тук се... искам да обвържа въпроса с политиката на сближаване. Защото срок от 10 години не, бе, не остана в крайна сметка в, в преговорите на тристранната среща ние обаче държим да, срока да е по-дълъг. Комисията предлагаше от 3 до 5 години, а парламента искаше да се даде повече време, за да се задържат работните места в региона. Няма да добавям предложение за изменение, тъй като Знам, че не успяхме да постигнем този срок за всички предприятия, освен за малките и средни предприятия. Но искахме да продължим периода от 5 на 10 години. Както ви казах, резултата е по-нюансиран 3 години за МСП, 5 години в държавите членки и 10 години извън Европейския съюз много се, както ви казах, много настоявахме в преговорите да се удължи срока, особено за предприятията, които ползват държавни помощи. И затова ви предупреждавам да не е, в измененията нови цифри. Комисаря Алмуния беше доста хладен, не беше много запален по промените и ако решите да вмъквате нови цифри, ще компрометирате всички договорки, които сме постигнали до тук. Все пак стигнахме доста далече. Ако предлагаме нови срокове, ще е, компрометираме вече постигнатото по отношение на 10 години. Ако добре ви разбирам, казва председателската, сте против изменение 26, така ли? Да. И искам да се извиня пред колегите. Да, си сметка, че срока беше кратък. Това беше свързано и при условията, при които Комисията по регионално развитие започна да работи по своя доклад по собствена инициатива, след което ние, ние а, бяхме помолили да издадем становище. А, нещата се развиха твърде бързо, правната комисия също трябваше да даде становище, за това пак се извинявам, наистина трябваше да бързаме много. По изменение 17 на госпожа Фон Дане съм за, по 21 имам повече съмнение, защото Естествено, големите предприятия имат основна водеща роля, но когато става въпрос за държавни помощи, смятам, че все пак приоритетът трябва да бъде даден на малките и средни предприятия, които са много по-малко подпомагани. По споменаването на публични инвестиции, с очудване чух, че Елизабет, Елизабет Шрода да казва, че не се знае какво са публични инвестиции. Нека се пак да не преувеличаваме. Е, е, непрекъснато говорим, че трябва да стимулираме частните и публичните инвестиции. Смятам, че това е ясно. Държавните помощи са нещо съвършенно различно и в, като цяло се нуждаем от стимулиране и възобновяване на публичните институции. Естествено, това не пречи да има и държавни а, спом, помощи. Това са два различни инструмента, две различни понятия. И когато говорим за изход от кризата, реакция на кризата, тук става въпрос не само за държавните помощи, а доста по-глобален мащаб за стимулиране на публичните инвестиции. Точно това предлагах в текста на компромис С, но съм на ваше разположение, ако искате да говорим пак по темата, преди да гласуваме днес след обед. Приключихме и с тази точка, ще гласуваме след обед. Доклада на Адам Коза, за жалост, няма да можем да разгледаме днес. Точка 9 се отлага за е, началото на заседанието днес след обед, което ще се председателства от Надя Хиш, а точки 10 и 11 е, да видим можем ли да се организираме да ги разгледаме и тях. Но междувременно ще дам думата на Джин Ламбер да представи своя доклад за въздействието на кризата върху достъпа на уязвими групи за грижи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че обърнахте реда на точките от дневния ред и че ми позволихте да успя да присъствам и на другото заседание. Благодаря на всички колеги, които участваха в дискусиите по изготвянето на компромисните изменения. В списъка за гласуване може би сте видели, че различните групи предлагат различни изменения, но в крайна сметка работата ни беше овенчана с успех. Опитали сме се да отчетем и решенията на другата парламентарна комисия, която разглежда въпроса. Компромис Б по параграф 6 е първият, който ще разгледаме. Там се говори за необходимостта от запазването на доброто равнище на здравните грижи в държавите членки, които предприемат мерки по строги економии. Това изменение трябва да се разглежда заедно с компромисно изменение С, където се подчертава необходимостта от гарантиране на достъп до минимални социални и здравни грижи. Осигуряване на универсален достъп. Защото установихме, че някои държави членки намаляват качеството на грижите, предоставени на някои лица. Необходимо е също така да се осигурят превентивни грижи, а не последващи такива. Необходимо е да се инвестира в грижите за децата и да се даде възможност за по-ранна намеса. Превентивните мерки ще позволят а, да се избегнат някои заболявания, като, а, например, вакцинациите. Получихме многобройни изменения във връзка с лекарския състав, така че това, което виждате в F и G, фактически се отнася до няколко параграфа. Първия параграф се отнася до необходимостта от достатъчна подкрепа за а, лицата, които работят в здравеопазването на доброволческа основа. Изменение F засяга най-вече жените, а последното изменение се отнася до растежа в тази сфера, нещо, което ни се напомня в многобройните доклади на комисията. В компромисно изменение Ж се говори за необходимостта от оценка на последствията в тези две области. Насърчаваме държавите членки да направят оценка на въздействието, защото Европейската комисия действително трябва да получи информация в това отношение и да я предостави в последствие на парламента. По този начин ще помислим за евентуални мерки, които да бъдат предприяти. Изменение L Изисква се комисията да преразгледа политиките, които не са съобразени с борбата с бедността. В изменение М сме отчели искането на някои политически групи, не на всички, на някои, искането за разширеното приложено поле на директивата за недискриминацията и в изменение О, което идва от четири политически групи, се прави препоръка за медицинския персонал. Препоръчва се също така да се приеме директива на европейско равнище за медицинския персонал. Това са в основни линии аспектите, върху които искахме да се постави акцент. Опитали сме се да групираме някои изменения – но мисля, че това са тези, които представляват интерес за комисията. Комисията. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че колежката вече се спря на въпроса за достъпа. Аз искам да се спра на универсалния достъп до безплатно здравеопазване. В някои държави членки няма такъв равен достъп, а е много важно всички категории лица да имат гарантиран безплатен достъп до здравни грижи. Компромисно изменение J нещо, което обсъждахме малко по-рано с колегата, то се отнася до социалните показатели. Струва ми се, че за да имаме добра политика в това отношение, се нуждаем и от информация за резултатите. Да видим какви са не само финансовите показатели, но и социалните такива. Ето защо аз ще подкрепя това изменение. Благодаря. Благодаря, Алехандро Саркас. Благодаря ви. Ще бъда изключително кратък. Групата на социалистите е напълно съгласна с предложените от Ламберт изменения. Тя отчете нашите опасения, така че ще гласуваме за компромисните изменения за окончателния текст. Благодаря. Мерси боку. Благодаря ви. Джин Ламбърт иска ли отново думата? Не. Прекрасно, благодаря. Ще гласуваме текста утре. И сега предлагам да дадем думата на госпожа Морен Шартие по точка 10, за да ни представи последното развитие по преговорите за съвета относно Европейския социален фонд. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. От последното представяне на преговорите всъщност се състоя 20-та страна на среща миналата седмица, среща на високо равнище и паралелно се водят преговорите по регламент с общи разпоредби. Опитваме се да запазим позициите си по един елемент, който е, за нас е от изключителна важност и безапелационно ще го отстояваме. Става въпрос за минималният процент, който се отрежда за Европейския социален фонд в рамките на кохезионните фондове ние насто... гласувахме минимума да бъде 25%. Опитват се да ни обединят, да ни убедят, извинете, че минимума трябва да бъде между 20 и 25%. Ние обаче отказваме подобна а, рамка, в която да се впише минимумът за СФ. Ние искаме точна, точен прак за минимума и за нас това е абсолютно задължително. Последното предложение на Европейската комисия е за 21,4% но за нас 21,4% не е същото нещо като 25% и за това ние блокираме разискванията по този елемент. Това е първият коментар. Второ, госпожо председател, все още има представители на групата на либералите в залата, за това ще си позволя да се обърна към тях. Тъй като в рамките на тези тристранни срещи трябва да се справим и с проблема, идващ от един член на групата на либералите, който често взима участие в тристранните срещи на високо равнище и който подкрепя смесването на Фонда за регионално развитие и Европейски социален фонд. Или с други думи, да има възможност Фонда за регионално развитие да се възползва от 25% отредени за Европейски социален фонд. За нас това е също толкова недопустимо, колкото и да приемем минимум от 20,4% за СФА. Мисля, че е важно да го кажем, госпожо председател. Обаче, ако вземем, а, ако а, се включат а, средствата за, сто, за стоящ на ново училище или на нова ясла в рамките на фонд за развитие и тези, тези средства се а, четат счетоводно в бюджета за Европейския социален фонд, а това за нас е напълно неприемливо. Колегата, който прави това предложение, твърди, че това е от съображение за по-добро управление. Поне такова е неговото мнение. Но тази, това негово искане противоречи на нашата позиция 25% минимум за Европейски социален фонд. И тъй като знам, че по принцип ние сме много единодушни в позицията ни за тези 25%. Госпожо председател, много ви моля, направете всичко възможно, за да може въпросният колега да промени позицията си и да се приобщи към нашето отстояване на минимум 25% за Европейския социален фонд. Без да споразумение по тези 25% за СФ. няма да започнат преговорите по Фонда за регионално развитие. Държа също така да уточня, че на заседанието на координаторите госпожа председателят на нашата комисия Перванш Береш, Бер, извинете, Перванш Берес, предложи да подпишем заедно едно писмо председателката аз и госпожа Коша в защита на тази позиция и ние ще го сторим. Председателката, благодаря ви за този отчет. Искам само да уточня, че на среща на високо равнище рамките на текстаните срещи, когато се проведе вчера с представители на Комисията за регионално развитие. Бившият министър-председател, когато споменахте, представи на логика, която на практика разрушава концепцията за структурни фондове и цялата логика да се подкрепят именно държавите членки, които изпитват най-големи трудности но знаем, че в че за щастие това мнение не, е, не се ползва с подкрепата на большинството от членовете на групата по развитие и на групата АУДЕ. не мога да ви кажа, че а, има развитие, бяха поискани нови проучвания от страна на Европейската комисия и за евентуалното цифрово измерение на промени на дадени е, фактори. Сега да с тази точка от дневния ред и давам думата на госпожа Ламбърт, която ръководеше е, комисията за посещение в Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Госпожа Ламбърт, имате думата. Когато отговори без микрофон. Делегацията се състоеше от трима членове на парламента. Тя посети фундацията в Дъблин и това беше едно изключително полезно посещение. Искам да се спра на два-три елемента. Първият е част от разискванията как можем да подобрим осведомеността на националните органи относно дейността на фундацията. И мисля, че ние самите може да положим усилия на равнище на политическите групи, тук в Европейския парламент и на местно равнище в избирателните ни региони, за да направим един вид реклама на дейността на фундацията. редица от нас бяха силно впечатлени от ефектите, от положителните ефекти от съвместното сътрудни... съвместната работа и сътрудничеството между тази фундация и останалите агенции. Действително, фундацията в Дъблин върши отлична работа в тази насока. Имахме много интересна презентация за интерактивните средства и начинът по който е изменена веб страницата на фундацията и насърчавам колегите да се запознаят с тази веб страница, тъй като тя, представ... тя предостави огромно количество много полезна информация и лесна възможност за търсене на информация. И в контекста на предизборната кампания трябва да вземем предвид тези сведения. И наистина смятам, че ще е интересно за всички колеги да се запознаят с тази веб страница. Имахме и тематични презентации. И подробности за тях ще намерите в писмения ни доклад, както и линк към тези презентации на веб страницата. Така ще се запознаете с основните теми, като промишлените връзки, мерките, които се взимат за най- унеправдамите и изобщо мерките в рамките на промишленото преструктуриране. Тези презентации са изготвени с традиционното за фундацията от Дъблин отлично качество. И това беше много краткото ми представяне в добавка за писмения доклад за който благодаря на секретарията. Думата има Едит Бауър, но ще ви помоля да се изкажете на английски, за да можем да оставим преводачите да излязат в обедна почивка.